Bien, chers collègues, je sais bien que la neige est tombée sur euh, Bruxelles. Скъпи колеги, снегът заваля, но въпреки метеорологичните условия, нашия дневен ред продължава да е същия. Започваме. Няма как да се извиним с снега. Първа точка. Приемане на дневния ред. Предлагам 11-та точка да мине преди седма за насоки за политики на държавите членки в областта на заетостта. Втора точка. Съобщения на председателя. Не се не се цупете, докато говорите, направете физиономии, защото ви излъчват по интернет, трябва да сте хубави. Трета точка одобрение на протокола от заседание, заседанието от 10 юли, 6 септември, 17 и 18 септември. Ако няма бележки до края на заседанието, ще ги сметнем за приети. Четвърта точка. Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз. Филип Булон е докладчик. Това е проектостановище. становище което подготвяме за комисията ДЕВЕ за решението за отвъдморско асоцииране. Това е, пак повтарям, предложение за решение на съвета. Докладчикът в комисията ДЕВЕ е Патрис Тиролен. И за момента разглеждаме проекто становището. Заповядайте. Президент, благодаря, госпожо председател. Да, наистина, както вие самата обяснихте, трябва да изготвим становище за комисията ДЕВЕ за решение за отвъдморско асоцииране. Това решение е свързано с PTOM. Сега ще обясня какво е това. Това са отвъд морски страни и територии, ОСТ в българско съкръщение, принадлежащи на някои от държавите членки на Евросъюза. Там има много залежи, много суровини и представляват част от програмата ни за развитие за усто... по устойчив начин. Новите европейски и международни приоритети, както и развитието на международната търговия, поставят нови предизвикателства по посока на устойчивото развитие на економиката и конкурентноспособността както и опазването на околната среда, сътрудничеството с, с съседите и интеграцията в регионалната и световна търговия. Искам сега да поставя ударение върху създаването на работни места там и обучението. 41 изменения предлагам в посока на зачитане на социалните норми в публично-частните партньорства. Необходимо е също така да се стабилизират човешките ресурси по посока обучение и достъп до микрофинансиране. Достъпът до нови технологии също така ще стимулира новаторството и създаването на трудова заетост. Също така искам да въведа изменение 32 за хигиена и безопасност на труда, както и превенция на професионалните рискове. Това са моите кратки бележки. Очаквам мнения на докладчиците в сянка за довършване на работата. Благодаря, госпожо председател. Мадам Кливети и пи... Госпожа Кливети, заповядайте. Euh, Благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчик в сянка от социалистите и ще продължа народния си език, ако позволите. Е, е, Благодаря. Аз Надявам се да си сътрудничим много добре с колегите, с колегата Болан и останалите колеги по идеите и мерките, които вече бяха споменати. Подал съм, подала съм 12 изменения. Опитвам се да обясня защо е необходимо да, си, да има сътрудничество между Европейския съюз от една страна и неговите територии от друга. В обмяната на стоки и в областта на пазара на труда, в предоставяне на висококачествени работни места и социална защита – можем да си затрудничим с тези територии, за да има по-добър баланс между гъвкавост и сигурност на пазара на труда. Да има добри стандарти за подкрепа на тази сигурност и а, да се дадат достатъчно добри нива на защита на хората, които са а, в преход на пазара на труда трябва да се инвестира в услуги като грижа за деца е, от добро качество, да се постигне по-добър баланс между личния и професионалния живот и е, равнопоставеност между половете и да се интегрира пазара на труда. Благодаря. Яду, Има ли други желания, желаящи да вземат думата? Но? No. Не. Някой от името на комисията може би иска да вземе отношение? Не. Добре, тогава нещата изглеждат добре. Да видим как ще продължат да, да се развиват в бъдеще. Искате ли господин Болон да отговорите? Не, нямам нищо специално да кажа. Нещата за сега са спокойни. Благодаря. Много е хубаво това. На 14 януари изтича срока за, изтичане, за представяне на изменения. Всъщност на 11 декември изтича срока, на 14 януари ще обсъдим отново въпроса. На 23 януари е последният дебат. На следващия ден се гласува и на 18-19 февруари комисията 9 излиза вече с готовото предложение. Благодаря. И така минаваме към пета точка. Макин... Давам думата на госпожа Макинтир за нейното становище по управлението на единния пазар. Това е становище, което изработваме за комисията ИМКО, вътрешен пазар и защита на потребителите. Това е доклад по собствена инициатива, която пише господин Андреас Шваб. Госпожо Макинтри, имате думата. Thank you, Madam President. Благодаря, госпожо председател. Имахме доста време да подготвим становището си за комисията ЕМПЛ по заето си социални въпроси. И всички всъщност осъзнаваме важността на тези именно въпроси за позетостта и социалните въпроси за вътрешния пазар. Аз поставям ударение върху помощта за малките и средни предприятия, които следва да създадават трудови места – И именно единният пазар им дава големи възможности за това. Тези малки и средни предприятия биха работили още по-добре, ако нещата са още по-благоприятни. Затова подкрепяме идеята да се увеличи мобилността на територията на Европейския съюз чрез по-лесни и лесно приложими правила. Какво искам да включа в това становище? На първо място графика, който е много сгъстен. Не е сгъстен по моя вина, но а, понякога английският превод е първият, който се появява така че ако някой докладчик в сянка иска да представи и изменения, нека да ми се обади и ще говорим, ще е, подготвяме нещата заедно, възможно най-конструктивно, за да излезем с предложение на нашата комисия в границите време ви. Благодаря. Господин Серкас има думата сега. Благодаря, госпожо председател. От името на колегата Кочулино бих искал да изразя в общи линии съгласие с доклада на госпожа Макинтер. Има обаче нещо, което може да изглежда дребно, но има политическа важност, а именно в алинея 8 нещата са разписани така, че ние не можем много да ги подкрепим, особено когато пише, че трябва да се заличат законодателни текстове и изисквания, законодателни изисквания за вътрешния пазар. Обикновено това се е свързано с желания и преференции на някои политически групи да ограничат законодателството, особено това, което е свързано с безопасност и хигиена на труда по повод на необходимостта да се справяме с кризата. Госпожо е, Макентайер, в нашата комисия, следва обаче да възприемем становище, че именно на нас се разчита за опазването на нормите, свързани с хигиената и безопасността, с защитата на работниците и на трудещите се. Затова това трябва да бъде нашият водещ приоритет. Именно за това, бидейки това наш приоритет, не би трябвало ние като комисия да отслабваме и без това много малкото законодателни текстове в Европейския съюз по този въпрос. Има рамкова директива, има норми, които гарантират обаче минималните изисквания и в никакъв случай не бива да бъдат занижавани. Ето за това от наша гледна точка тази алинея 8 не е достатъчно приемлива. Разбира се, надяваме се, че, искам, че ще стигнем до споразумение. Ако не, ще искаме заличаване на текста. Благодаря. Има ли някой е, друг желание за изказване да вземе думата? Господин Козас. Köszönöm, rövid leszek. Ahogy elhangzott, rövid idő. Съвсем накратко, както вече бе казано, нямаме много време на разположение за изготвяне на текста на становището. Е, крайният срок за подаване на изменения е сам, едва след една седмица. Аз съм докладчик Сянка от името на групата на НП. Вчера погледнах текста и искам да поздравя автора му, въпреки а, за това, че въпреки краткия срок е успял да изготви един кратък, сбит и добър текст. Има изменения по данния от ТНП. Бих се радвала да постигнем, постигнем възможно най-бързо съгласие между докладчиците в сянка и процедурата да е възможно най-гладка. Благодаря ви, господин Коша. Някой друг иска ли да вземе думата? Комисията? Не. Добре. Госпожо докладчик, искате ли вие да вземете отново отношение? Но. Не. Не е нужно. Тогава само на английски могат да се представят изменения. На 11 декември стича срокът на обяд. Ще ги започнем да ги обсъждаме от 18 е, декември, пак на английски, след което ще обсъдим измененията на 14 януари и ще гласуваме още същия ден – за да може комисията ИМКО да ги вземе предвид в гласуването, предвидено за 23 и 24 януари. И така, стигаме до точка 6. Би трябвало всъщност аз да представя тук едно предложение за устен въпрос и проекторезолюция за гаранция за младеща. Както знаете, комисар Андор вчера излезе с предложение за гаранция за младеща. Тъй като всъщност това предложение е по принцип подписано от комисията, това е нейна инициатива и прикава държавите членки да използват в рамките на възможното Европейският социален фонд за стартиране на такива гаранции. Тоест, това не е европейски механизъм, а децентрализиран и абсолютно зачита принципите на субсидиарността. Европейската комисия в годишния си отчет за растеж и развитие посочва, че тази гаранция за младеща би могла да се превърне в интерфейс, както сега е модерно да се казва, интерфейс между дейностите на комисията и националните програми. След което могат да се изработват специални препоръки по страна. Имате вече текста на проекторезолюцията и препоръките се отнасят както за дейностите, които ще развият нашите докладчици в работата по собствена инициатива, както и докладчиците от Комисията по култура. Желанието на докладчиците бе да гарантираме видимост на Европейския парламент преди съвета на министрите по социална заетост, предвиден за 7 февруари, да се произнесе по това скромно предложение на Европейската комисия. Проектът който имате вие е разписан преди да се запознаем с становището, с текста на комисията. Така че бих искала да ви посоча, че тук в тази резолюция бихме включили един-два параграфа, които да направят препратка към това предложение на комисията. Силните моменти са именно свързани с участието на държавите. Не казвам, че те са изключителни по рода си, казвам просто, че са основното в предложението. Затова няма как вече това да го изменим. Но можем да кажем нещо като... Съжалявам, аз не съм автор на предложението, затова така си позволявам да го поправям. Можем да кажем, например, че ако предложението е прието от държавите членки, то тогава те би трябвало да действат съгласувано и последователно. За да може 25% от средствата на Европейския социален фонд да се използват за такива дейности по сближаване и следователно да се предвиди съответният плик в многогодишната финансова рамка. Така ще бъде финансирано това желание на комисията да финансира чрез Европейския социален фонд гаранцията за младеща. Това ми е едното предложение. Второто е да подчертаем важността на това Европейската комисия да включи тези приоритети и в препоръките по страна. След това как ще се развият дейностите конкретно вече е друг въпрос. Но още от самото начало трябва да изпратим ясно послание за това какво искаме, а именно тези два елемента, които току-що споменах на министрите по социалните въпроси. Съжалявам, че не ви ги представям тези мои предложения в писмен вид. Госпожа Моран Шартие, след това господин Кристерсън. Госпожо Моран Шартие, само преди да вземете думата, да кажа, че днес след обед ще обсъждаме Европейския социален фонд, така че няма защо да осложняваме нещата излишно, така или иначе обаче това, тази точка ще се включи, за да може да се има предвид винаги при всички последващи преговори. Благодаря. Merci Madame la Présidente. Euh, bon, certainement qu'entre les champs électromagnétiques et, et le, le trilogue du... Благодаря, госпожо председател. Имаме подробности, които трябва да бъдат обсъдени. В най-широк план съгласен съм с казан... съгласна съм с казаното тук. Много добре знаем колко важно е днес след обед да се обсъди тази точка. Същевременно, и това беше тема на една доста тежка дискусия с съвета в трилога миналата седмица, на последното заседание на трилога, че е необходимо да бъдем и по-амбициозни и по-скромни. Ако разгледаме положението на младите, на тези, които са между 18 и 25 години и не могат да си намерят работа, и ако ги съпоставим с характеристиките, свързани с техните квалификации, става ясно, че е, много често това води до връщане към образованието. Много често става дума за млади хора, които в доста е, уязвимо състояние са излезли от е, програмите за образование. И мисля, че трябва да подчертаем друго, други възможности за тях. Младите, които не са успели да се интегрират в системата на образованието, има опасност пак да се сблъскат с подобни проблеми. Същевременно можем да ги насочим към доброволчески труд, програми за европейски доброволчески труд. И по този начин включително и в националните политики, които са свързани с борбата срещу напускането на училище без квалификации, е много важно тези млади хора да изградят нов, да си изградят нов образ за себе си, и е, нова визия за бъдещето си, да имат проект. Искам да уточня нещо тук. Е, темата на този устен въпрос и на резолюцията не е свързана с само с е, младежките гаранци... гаранциите за младеща. Става дума за един доклад по собствена инициатива, който ще бъде изготвен от госпожа Скрижлевска, съгласно обичайната парламентарна процедура. И тук основната идея е да има ясно послание възоснова на предложението на комисията, за да може съветът да през 7, на 7 феврари да получи този сигнал. Мисля, че можем да коригираме нещата преди това да се случи. Оля Кристенсен има думата и след това Надя Хирш, но моля ви бъдете кратки. Благодаря, ще бъда съвсем кратък. Съгласен съм с коментарите направени от председателката. Трябва да се направят финансови инвестиции. Голяма част от социалния фонд, според мен, трябва да отиде именно в тази посока. Безработицата сред младите в момента става напълно безконтролна. Не можем просто да седим и да я обсъждаме. Трябва да признаем, че бюджетните ограничения значително да принесоха за това младите да не могат да си намират работа в момента. За това ни трябват много големи инвестиции. И това е вярно и в Европейския съюз, и в други държави членки, защото иначе няма да излезем от настоящото положение. В Испания знаем добре какво е положението. Това, което виждаме е, че младите пропускат възможността за преход към работа, платена работа и просто губят. Благодаря. Надя Хирш сега. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich denke, die Initiative zur Jugendgarantie ist äh, absolut. Благодаря. Госпожо председател, мисля, че гаранцията за младеща е много важен сигнал. Същевременно, мисля, че трябва да е съвсем ясно, че тя няма да създаде а, нови работни места. Работните места ще бъдат създадени от предприемачите, от предприятията така че тук става дума просто за помощ в една преходна ситуация, а, докато съответните млади хора успеят да си намерят по-добро положение. А, разбира се, средствата от Европейския социален фонд би трябвало да отиват именно в тези, тази посока. Става дума за много хора, които имат по-низки нива на квалификация и все по- големи трудности в намирането на работа. Забелязвам, че идеята за схемата за гаранции за младите е направена много положително. Става дума за гаранция за заетост и трябва в, в, в, в немския текст и трябва много да внимаваме с тези думи, защото не можем да обещаем непременно заетост. Просто с тази програма се дава подкрепа в преходния период. Благодаря. Алехандро Серкас е сега наред. Благодаря, госпожо председател. Първо да ви кажа, че ние също сме на мнение, че трябват още няколко алинеи, няколко параграфа, които да поставят нашето мнение в контекста на изказ... изявлението на комисията. Аз съм се запознал с основните работни документи на комисията и очевидно наистина, че всичко оставено в ръцете на държавите членки. От тях зависи дали ще се свърши или не европейската гаранция, всъщност европейското участие е нулево. Затова, госпожо председател, искам да ви кажа, че да не, да, да не забравяме всъщност, че вече 7 години на държавите членки им се повтаря едно и също от насоките през 2005 година им се повтаря, че ще има такава гаранция, ще има такава гаранция и така нататък. Те обаче от 2005 година насам нямат никакъв контрол и си използват Европейския социален фонд както си искат. Така че нека да им предвидим един-два параграфа, където да подчертаем, че държавите членки нямат вече пълна свобода на действие и че комисията по някакъв начин ще ги контролира. Че това, освен финансово, е и политическо явление и трябва политически контрол. Благодаря. Е, мадам Корнелисен, puis мадам Thank you. Um, yeah, Госпожа Корнелисен, благодаря. Говоря от името на Емилио Турунен, която нямаше как да присъства. Доволна съм от устния въпрос, доволна съм от текста на резолюцията. Мисля, че е много добре това, че пакетът за младите е включен тук. За първи път един доклад по собствена инициатива доведе действително до действие на комисията, която направи точно това, което поискахме от нея. Това не се случва често в крайна сметка. И така изразявам своята много силна подкрепа за въпроса е, обаче също времено изразявам и своето притеснение, че у нези страни, в които има най-голяма безработица сред младите, е, са също времено и страните, които имат най-малко средства да посетят за тази програма. За това е необходима и солидарност. Емилия Търне очаква работата си по-нататък с останалите докладчици в сянка. Добре да се обсъдят и допълнителните абзаци, предложени от председателската. Юта Сандрюк и след това Макирен. Благодаря. Инициативата е чудесна и мисля, че ние трябва от името на парламента да кажем ясно, че целите на проекта са да помогнат за интегриране на младежите на пазара чрез обучение. Програмите за мобилност могат да бъдат в допълнение, но те няма да решат проблема с младежката безработица в Европа. Доброволните програми всъщност правят така, че младежите започват дейност, която не, ги, не им помага непременно да си намерят работа, като първа работа. Ето защо мисля, че ние имаме нужда от е, задължителни инициативи за държавите членки, например социални програми и новаторство в области, които са подходящи. Освен това, трябва да се обменят най-добри практики. Обедена съм обаче, че след толкова години доброволни дейности, факултативни дейности не се постига много. Младежката гаранция е много важна, за да получат младежите квалификация, защото фирмите в Европа често ни казват, че няма млади хора с достатъчно квалификация. Така че ако се отнесем сериозно към проблемите на младите хора, искаме да ги решим, знам, че има недостиг на квалифицирана работна ръка. В индустрията това е проблем. Госпожа Макинтайр. Аз мисля, че всички ние сме съгласни, че младежката безработица е един от най-сериозните проблеми, пред които е изправен Европейския съюз. Не съм убедена обаче, че тази гаранция за младеща ще реши проблемите. Има опасност да излезем с гръмки и хубави думи, в смисъл да, ще решим проблемите, всички трябва да започнат работа. Не смятам обаче, че това е съобразено с реалността. Работни места се създават не от правителството и правилата, а от фирмите. Сериозно ли говорим, че всички фирми трябва да наемат повече хора? Работни места не се създават с законодателство. Мисля, че Европейският социален фонд може да направи много, за да помогне на младите, като им осигури обучение. Е, и е много важно да не се разводнява социалния фонд и е, да не се разпростира твърде на широко. Ето защо аз лично смятам, че трябва да насочим фонда към обучението на младите хора. Знаем, че в Европейския съюз има 4 милиона незаети работни места, което е резултат от липсата на съответствие между потребностите от квалификация и недостига. Но мисля, че ако предприемем подобни мерки, само ще доведем а, до затормозяване на пазара на труда. Председателката. Сега, вече е 10 без 15. Мисля, че ние трябва да се разберем какви послания искаме да изпратим. Още трима души са се записали за изказване. Моля, бъдете кратки. След това преминаваме към гласуването. Господин Ори има дума. Много благодаря. Да, тази инициатива привлича внимание върху някои важни въпроси. Сега обаче откъде ще дойдат средствата, това не е много ясно. Социалният фонд, хубаво, но да подчертаем и че фирмите трябва да са в състояние да създават работни места. Така че трябва да се преосмисли предложението за Кохезионния фонд и проистичащото от него финансиране. Много е важно това предложение и предоставя изключителна възможност за създаване на работни места в много държави. Хубаво е наистина да има такъв фонд, но да се използват и други възможности от цялата ситуация. Благодаря. Госпожо Синклер, Заповядайте, госпожа Ясловицка. Ще има други възможности да обсъдим този въпрос. Благодаря, госпожо председател. Заетостта сред младите е сериозен проблем в Европейския съюз, а в областта, от която идвам, в централната и западната част на Великобритания, според мен тази инициатива, въпреки че има добри намерения, едва ли ще даде реално решение на проблема. Мисля, че решението тук не е да се свърхрегорира дребния е, бизнес, който предоставя в Великобритания 83% от заедостта, а по-скоро може да се каже, че е, онова, което пречи на заедостта е свръхрегулацията от Европейския съюз. Необходимо е да се е, прекрати свръхрегулирането на дребния бизнес, така те ще могат да инвестират в младите. Благодаря, госпожа Есловецка. Благодаря, госпожа председател. Много често говорим за обучение, за гаранции за заетост за младите. Много често говорим на младите, им казваме, че искаме да им помогнем. Но не става дума за това правителствата или социалната политика да създаде заетост. Заетостта се задава от работодателите, от бизнеса и първо трябва да се съсредоточим върху гаранциите за малките и средните предприятия, за да може те да се развиват, да стават, създават нови работни места. Също времено трябва да насърчаваме младите да са по-предприемачески настроени. Говорим за това вече много години и въпреки това много хора са безработни. 7 милиона и половина млади хора са а, безработни и а, не са в системата на образованието. Същевременно а, образованието е достъпно за младите, така че трябва да намерим начин да насърчим малките и средни предприятия, за да могат те да създават заедост или пък младите да създават свои предприятия, за да се изхранват. Благодаря на всички, които взеха думата. Благодаря на всички колеги за участието. Темата е много важна и се надявам, че комисията ще се мобилизира. Искам да отговоря на наблюдението, което чух от много оратори а именно, че не държавата е тази, която трябва да кара предприятията да създават работни места. Нещата не са толкова прости. Правната среда може да улесни създаването на работни места от страна на предприятията и всъщност това е смисълът на работата, която вършим тук. И в тази връзка аз не смятам, че Европейският съюз не, не е този, който създава проблемите, так му обратното. Мисля, че опитът в много държави членки на Австрия, Финландия, Люксембург, даже и моята собствена страна, където беше предложен договор между поколенията по инициатива на президента, говорят за това, че Държавата може да предприеме мерки в интерес на младите и аз мисля, че това е смисълът на препоръката на комисията към съвета. Това е и смисълът на усилията на нашия парламент да приеме резолюция. По този начин ще се изпрати ясно и просто послание – още повече, че аз ще бъда вашият говорител на неформалния съвет на 7 февруари. Аз получих покана от ирландското председателство. И така, доверете ми се, всеки министър ще получи на своето място, на своя език текста. На тази основа Искам да ви помоля в съответствие с решението, което разработихме съвместно с координаторите, политическите групи са тези, които ще внесат измененията на английски язик. Извинявам се, че прехвърлям всичко на координаторите и аз а, а, ги каня да сближат позициите си и така ще се внесат е, е, изменения до 11 декември, за да можем да ги разгледаме и гласуваме на 18 декември. Още един път повтарям, целта не е да решим всички проблеми на младите, а да изпратим а, е, ясно, ясно послание на съвета на министрите. И нека да не бъде дълъг текста, тъй като те няма да четат повече от една страница. В по точка 11 искам да ви помоля да приемете проекта за доклад, който е представен на вашето внимание. Това е насоки за политиките на държавите членки в областта на заетостта. Както знаете, ситуацията с заетостта в държавите членки не се е променила и съответно насоките не са се променили. Ние сме жертва на формализма и следователно продължаваме с насоките такива, каквито са приети и е, господин Ори ни е представил доклад. Можете ли да представите проекта за доклад във вида, в който ви е прият? Благодаря е, за тази чисто формална процедура. Стигаме до гласуването. По точка 7 ще гласуваме доклада на Регина Бастус това е доклад по собствена инициатива за устав на Европейското взаимоспомагателно дружество. Става дума за доклад, в който ние сме подпомагаща комисия, като водеща комисия е правната. И има компромис, изменения за компромис от 1 до F. Има нещо смешно, което аз обаче не разбрах какво е точно. Параграф 1. Изменение 1. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Е, докладчикът е за. Е, така че няма проблем. А, имате думата. Извинявайте, но аз нямам списък с гласуване и не съм единствената. Предлагам ви групата на НП да следва госпожа Бастос. Изменение 2 трябва да бъде гласувано по-късно. След параграф 1 гласуваме компромис А. Внесено от три групи. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 2 пада и след изменение 1 стигаме до четвърто изменение, представено от госпожа Сипел, докладчика е за. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Параграф 2, пето изменение е оттеглено. Следователно, подлагам на гласуване шесто изменение на господин Бенамяс, докладчик е за, кой е за? Против, въздържали се, приема се параграф 4, седмо изменение на същият автор, за, против, въздържали се, приема се. Пети параграф, компромис Б, внесен от три групи, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Другите изменения падат, стигаме 11-то изменение, госпожа Басто, за, против, въздържали се, приема се. 12-то изменение на госпожа Харкин, за, против, въздържали се, приема се. Компромис С, от три групи за, против, въздържали се, приема се. 15-то изменение за, против, въздържали се, приема се. След параграф 6, 16-то изменение за. Против въздържали се. 16-то изменение се приема. 17-то изменение е оттеглено. Подлагам на гласуване 18-то изменение на господин Хауит за. Против въздържали се приема се. 19-то изменение госпожа Сипел Коза. Е Против въздържали се приема се. Комп Параграф 8. Компромис е За. Против. Въздържали се. Приема се. След параграф 8. Изменение 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. След параграф 9. Изменение 24 на госпожа Кливет и сусно изменение – на, на докладчика, няма възражения, следователно гласуваме 24-то измерение, кой е за? Против, въздържали се, приема се слег 10-ти параграф, 25-то изменение, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 26 изменение на госпожа Сипел за, против, въздържали се, приема се 27 изменение за, против, въздържали се, приема се 28 за, против, въздържали се, приема се 29-то изменение за, против, въздържали се, приема се 300 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 изменение за, против, въздържали се, приема се. 32 изменение за, против, въздържали се, приема се. След 12 параграф 33 изменение пада. Стигаме до 34-то изменение на госпожа Сипел. Сусно изменение Докладче. Какво е за? Против, въздържали се, приема се. След параграф 13 то изменение 35 за. Против. Приема се. Ще проверим 35-то изменение. Всички ли гласувахте? ако не работи линията на управляващите? Така, нека да опитаме един. Двама против и двама за. Шестнайсет на двадесет и две не се приема. Стигаме до параграф 14 и 36 изменение. Трябва да се гласува по-късно, но можем да гласуваме веднага. 37 изменение на госпожа Бастос за. Против. Въздържали се приема се. След 14 параграф 38 изменение на господин Хауит. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 15, 40 изменение на господин Бенамяс. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 39-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След 15 параграф 41 изменение. За против, въздържали се, приема се. 42 изменение на госпожа Кливети, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Параграф 16, 43 изменение на госпожа Сипел, за? Против, въздържали се, приема се. 44-то измерение на господин Бенамяс има искане за разделно гласуване, внесено от групата на социалистите и демократите, така че гласуваме текста без израза points out that in preserving the European social model. Подлагам на гласуване първата част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Да проверим. Четиридесет на... Сега. 26 за, 15 против. Приема се. Стигаме до втората част. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 45. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 46-то изменение на госпожа Сипъл след параграф 16. За против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 48 изменение, кой е за? Параграф 17, 48 изменение, за, против, въздържали се, от... приема се. 49-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега стигаме до препоръката. След параграф 17, препоръка 1, компромис е за. Против, въздържали се, приема се. Препоръка 2 на госпожа Басто за. Против, въздържали се, приема се. По препоръка 3 има искане за устно изменение, няма възражение. Подлагам 52 изменение на гласуване за. Против, въздържали се, приема се. По препоръка номер 4 няма да бъде зле, ако можем да се чуваме в залата. Изменение 53-то има устно изменение, също което няма възражение. И така, кой е за? Против, въздържали се, приема се. По препоръка 5, внесена чрез изме, компромисно изменение, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Това беше компромис F. Стигаме до препоръка номер 7, възоснова на изменение 56. Кой е за? Против? Да проверим. 56-то изменение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 17 за, 24 против. Не се приема. 57 на госпожа Сипел. Кой е за? Против. Мисля, че резултатът е същият, но нека да проверим. Да проверим 57. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 23 ма за, 18 против. Приема се. 58 на госпожа Сипел. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А, извинявайте, извинявайте, каза председателката. Тъкмо обратното, значи сте се събудили. Сега гласуваме целият текст по електронен път. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 37 за, 3 против, 1 въздържал се. Поздравление за докладчика. Госпожо Бастос, искам да ви поканя да бъдете пределно кратка. Когато получите всички поздравления на ЕНП, от името на комисията като цяло, че вие ще присъствате много активно в преговорите. Ние сме подпомагаща комисия и когато се проведе среща на докладчиците в сянка, нека позицията на нашата комисия да се вземе предвид, за да може в крайна сметка да се отчита и нашата позиция. Това е много важно, когато сме подпомагаща комисия. Сега преминаваме към доклада на господин Кабнок. Осма точка и неговия доклад. Европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и устаряването добро здраве. Ние сме подпомагаща комисия. Компромисно изменение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 Can I ask the people in the corridor to, to, to... Мога ли да помоля колегите или гостите в коридора да не шушукат? 10 Изменение номер 10 с устно изменение. Няма никой против устното изменение. Десето значи кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Второ. Втори параграф. 11 изменение. Приема се. 12. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. С. Компромисно изменение С. 13. За? Против? Въздържали се? Приема се. Сега минаваме към компромисното изменение на четирите групи. За, против, въздържали се, приема се. Трето, трети параграф, 24-то изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 25-то, за, против, въздържали се, приема се. 28-о. Извинете, 25-то ще го прегласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. 19 е за, 21 против, 1 въздържал се. Не е прието. От 28 сега на Кинга Гонс. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Малко е очевидно, но го казвам. Следващото, кой, 29-то, кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, приема се. Четвърти параграф, 31 изменение. Яко Насари за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега компромисно изменение е от 4 групи представено. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 36-то изменение, параграф 4. Кой е за? Против? Въздържали се? 36 отново обаче почваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се очевидно този път. 37 същите условия. Мас... Мартин Каслер. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Пето, пети параграф, компромисно изменение F за, против, въздържали се, приема се. Сега 47 изменение, кой е за? Пред, против, въздържали се, не става ясно. 47 изменение на параграф 5 и прегласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. 17 за, 26, 26 против. Отхвърля се. 48 Кинга Гонс. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 49-то. Кой е за? Госпожа Кливети е това. Против? Въздържали се. Приема се. 50-то. Кинга Гонс. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 51 за. Против? Въздържали се. Приема се. 52 втори параграф всъщност отпада. Отиваме компромисно изменение Ж. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега 61-во изменение на 6 параграф. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 62-ро на нашата заместник председателка госпожа Цуве. Кой е за, против, въздържали се, прие. Отхвърля се. 63-то. За, против, въздържали се, приема се. 64-то. Всъщност, извинете, 63-то ще го прегласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. 24 за, 16 против. Приема се 64-то сега за. Против. Въздържали се. Кой е за? Почваме от начало. Кой е за? Против. Приема се 65-то за. Против. Въздържали се.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 Ehm, По повод на дневния ред стигаме до крайния доклад за гласуване днес. Това е доклад на Моран Шартие за съвместно вземане на решението за предложение за директива, изменение на директивата за хигиена и безопасност на труда с други думи казано, директивата за електромагнитните полета и тяхното влияние върху здравето. Някой иска ли да вземе отношение. Госпожо Рапти, искате вие думата преди гласуването. Благодаря много. Ще бъда много кратка. Първото, което искам да посоча, всъщност са моите благодарности за докладчицата. Госпожа Морин е чудесно свършена работа, хич не беше лесно. Много усилия и се наложи да положи, освен това да бъде спокойна и търпелива. Нещата, освен това, бяха и технически сложни и нашата загриженост всъщност е всеобща не само на нас двете, а и на много други колеги. След интензивни разговори и консултации, които вчера приключиха всъщност, бих искала да предложа следното. Дали мога да предложа устно изменение в началото на 13 член, втора част. Това устно изменение няма да промени съдържанието на самия член, който е свързан с изключенията. Това е много-много важен член. Изменението припомня нещо, което непрекъснато присъства в законодателните текстове, а именно общият принцип за защита на работниците и служителите. Ще го прочета сега на английски, за да го разберете по-лесно. in exposed above the exposure limit values. Και από εκεί και πέρα συνεχίζει κανονικά. Така, това са максималните равнища. Изменение, компромисно изменение номер буква М си остава. Всички изменения са приети. И ако може моето устно изменение също да се приеме, според мен ще е много важно. Самият доклад е не по-малко важен, така че с това малко уточнение смятам, че ще е по-лесно да приемем останалата част. С моето устно изменение бихме гласували за изменение номер М. В противен случай трябва да гласуваме против, ако не включим моето изменение. Ако не може, госпожо председател, днес да го приемем, то тогава ще повдигнем същия този въпрос в пленарна зала. Благодаря на всички отново на докладчик. Така, Член 3.2. Какво искате да добавите? Аз слушах английския, но дали може пак да го повторим? Но в общи линии, какво искаме да кажем тук? Казваме, че искаме изменение, устно изменение. Съжалявам, всъщност, че не сте ни го дали в писмен вид. Ако е в писмен вид е по-лесно, можехме да го, раздел, да го раздадем на всички. Да, казва пред до, госпожа Рапти. Съжалявам, съжалявам. Ще повторя, значи, изменението. Момент. Къде пише това, дето четете? Къде е точно? Държавите членки трябва да искат, да изискват трябва да изискват от работодателите по повод на рисковете на своите труженици. Ето тук. Тук е текста. Това е съображение номер М, буква М. Преди втората точка, която почва, държавите членки трябва да искат от работодателите да осигуряват средства за защита и така нататък. Ние предлагаме без това да се отразява на общият принцип за неизлагане на работниците на стойности надвишаващи предела. След това пише, държавите членки трябва да изискват от работодателите и прочие, прочие. Yes. Notwithstanding без това без това да се отразява на принципа, че тружениците не бива да се излагат на стойности по-големи от предела, пределните, пределно допустимите. Госпожо председател, благодаря госпожа Рапти за предложението. Така ниначе иначе обаче, ние сме против устното изменение. Устното изменение не се приема. От месеци преговаряме. От месеци преговаряме с другите политически групи, така че в последния момент не може изведнъж така от небето да падне едно устно изменение и ние да го приемем. Е, Минаваме към член първи, изменение Ж, кой е за, против, въздържали се, приема. Артикъл 2. Комп... Втори член. За, против, въздържали се, приема се. Трети член, компромисел, за, против, въздържали се, приема се. Член трети, компромис М, за. Против, въздържали се, приема се. Четвърти член, 92, 92 измерение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Н. За, против, въздържали се, приема се. Пети член. Компромисо за, против, въздържали се, приема се. Шести член. Компромис П. За, против, въздържали се, приема се. Член 8. Компромис Q. За, против, въздържали се, приема се. Девети член. 98 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. След девети член устно изменение на докладчика. Има ли възражение срещу това устно изменение? Няма. Подлагаме го на гласуване за, против, въздържали се, приема се. След девети члени е за, против, въздържали се, приема се. 246 за, против, въздържали се, приема се. 247 за, против, въздържали се, приема се. Трети член, параграф 5, нов, нова подали не 82 изменение отпада. След 9 член стигаме до 248 изменение на докладчика. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 249 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до изменени до компромисер за, против, въздържали се, приема се. 11 член, втори параграф, 15 изменение за, против, въздържали се, приема се. 12 член, параграф 1, 16 изменение за, против, въздържали се, приема се. 13 член, компромис С за, против, въздържали се, приема се. 14 член, компромис ТЕП, внесен от 5 групи за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до анекс 1, компромис Ю. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Анекс 2 гласуваме компромис В за, против, въздържали се, приема се. На 15-та страница гласуваме Next 3, компромис W, за, против, въздържали се, приема се. Анекс четвърти компромис Хикс, внесен от 5 групи, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 234 за, против, въздържали се, приема се. Точка от 6. Компромиса за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла 7. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. 11-та точка от преамбюла. Компромис Д. Кой замества параграф 4 от Комисията по околна среда за против въздържали се приема се. Изменение 2. Езиково изменение няма да се гласува. Гласуваме след 13-та точка от преамбюла. Компромис Е за против въздържали се. Приема се. По 14-та точка от преембила компромис е внесен от 5 групи. Кой е за, против, въздържали се. Приема се. След 14-та точка от преембила, гласуваме компромис G за против въздържали се приема се. След 15 точка от преамбила компромис ХАш, внесен от 5 групи за против въздържали се приема се. Точка от преамбила 16 компромиси, внесен от 5 групи за против въздържали се приема се. 236 изменение на докладчика за против въздържали се приема се. Точка на била 17, 238 изменение за, против, въздържали се, приема се. 29-то изменение на госпожа Дели пада, следователно приключваме с гласуването на измененията. Подлагам на електронно гласуване целият текст. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Докладът е прият с 38 гласа за, 2 против. Поздравления за докладчика. И nous allons maintenant voter. Euh, Чакайте малко, има още едно гласуване. Последният вод е по законодателната резолюция. Става дума за законодателен текст, а и това се случва. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 33 за, Двама против. 35, казва председателката. За, двама против. И вие ли искате да гласувате за? Сега ще коригираме резултата и 36 ще бъда за. И така, аз трябва да. Ако бъдат проведени преговори с съвета, анекс 21 а, на нашия правилник, искам да ви информирам, че екипът за преговори може да бъде съставен от докладчика, докладчика в сянка и вашата председателка. Това ще бъде екипа за преговори с следните лица. Перванш Берес, Елизабет Шертрие и още няколко колеги. Мандатът за преговори се дава с приемането на днешния доклад. Първата ни среща ще бъде през януари. Все още нямаме дата, но това ще бъде среща с ирландското председателство. Приключихме с гласуването и стигаме до точка 10 от дневния ред. И това е доклада на госпожа Вероника Лопе Фонтанье за Европейския семестър за координация на економическата политика, заетост и социални аспекти в рамките на годишния обзор на растежа за 2013 година. Това е доклад по който комисията по бюджета води засилено сътрудничество и комисията по регионално сътрудничество ще ни представи становище. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Нека първо да кажа, че е добре да се разясни малко за какво става дума в този доклад, въпреки че нямаме много време. Тъй като трябва да, се, е, да сме готови на 28-ми. Получихме доклада на 28-ми. Повечето колеги са го получили едва е, е, вчера и не са имали възможност да разгледат подробности. Не става дума за ситуацията с заедостта в Европа и за активно допринасяне за ефективността на европейското полугодие. Но знаете, че е, е необходима демократична легитимност. В доклада има, към доклада има и е, законодателни предложения, въпреки че това не е законодателен доклад. Има препоръки и приложения. Има конкретни препоръки към Европейския съвет. Надявам се, че това ще създаде някакъв консенсус. По съдържанието. Първо, настоящата економическа ситуация е много сложна и се осложнява все повече. Заетост е, е, спада, младите не могат да си намерят работа, бедността се увеличава, включително и сред хората, които работят. Най-уязвимите сектори са всъщност причина за най-големи безпокойства. Ангажимента на държавите членки, поет към стратегията Европа 2020, не е на очакваното ниво, както и на препоръките. препоръките тук в нашата резолюция на парламента. На парламента. В моя доклад има предложения, които надявам се ще бъдат подобрени от измененията на колегите. Тук сме предвидели няколко приоритета. Първият приоритет е Европа 2020. Политическите директиви 2012, те всъщност бяха недостатъчни. Ето за това трябва да направим, да внесем някакви поправки за 2013 година. Необходимо е държавите членки да приемат съответните корективни мерки в националните си програми за 2013 година за постигането на тази цел. Ако няма обаче достатъчно финансови средства, младежката безработица едва ли ще бъде преборена и едва ли ще стигне до стратегията Европа 2020. Не знам дали от нас зависи или от някой друг. В комисията по бюджет също трябва да се потрудят. Това е първият приоритет. Вторият приоритет е структурни реформи и данъчно консолидиране по посока на растежа, за да се създадат трудови места. Държавите членки, членки трябва да действат решително в тази посока и да създават фирми. Трябва да подпомагат и на съществуващите малки и средни предприятия за по-лесен достъп до финансиране. така наречените зелени или екологоцелесообразни работни места. Фирмите в този бранш могат да създадат трудова заетост. Сега, следващия приоритет е младежката безработица в Испания. Това е проблем номер едно. И в други държави, разбира се. Следователно, трябва да има обучение, тренинг, инициативи от страна на предприемачите, деловите среди, за да могат младежите по-лесно да преминават от студентската скамейка към работното място. Тези младежи, които нямат нито работа, нито необходимата квалификация, за тях трябва да помислим, за тях трябва да създадем някакъв формат. Четвъртият приоритет са по-динамични, по-гъвкави и манипулируеми пазари. Трябва да предвидим и жените, хората с увреждания и социално слабите. Техният достъп до пазара на труда не е достатъчно добре застъпен за, по мое мнение, в доклада на комисията. Трудовият пазар, казах вече, трябва да бъдат по-адаптивни, за да реагират по-бързо на мерките за финансова дисциплина. Това обаче не трябва да се прави за сметка на хигиената и охраната на труда. Ясно ми е, че е трудно, но е нужно. Петаят Третият приоритет е бедността, мизерията и социалното изключване – то е достатъчно застъпено в доклада на комисията, но в никакъв случай не бива да се осланяме на стара слава, защото има още повече бедни, отколкото преди няколко месеца заради кризата. И така, ако искаме нашите граждани да вярват в реформите, в мерките, които ние предлагаме, тези мерки за финансова дисциплина и затягане на коланите, то тогава трябва да, да разчитаме на подкрепа от тяхна страна и да ги ангажираме чрез различни форуми на гражданското общество. Формулата, която сметнем, че най-добре застъпва финансова дисциплина и съживяване на економическия живот, трябва да я изнамерим тази формула и трябва да я обясним. Разбира се, че не всичко се оправя с данъчна дисциплина тази данъчна дисциплина определено ще донесе своите плодове, но не за сметка на социалното измерение, не за сметка на трудовите условия. Бързам да ви разкажа всичко, няма съответно да успея, затова ако искате нещо да изразите като мнение и становище, на ваше разположение съм. Благодаря ви, госпожо председател. Мерси. Благодаря. Давам думата на Серджо Гутиерес. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа Лопес Фунтание за доклада. Моята политическа група е готова да разговаря и в търсене на консенсус. Разбира се, някои въпроси са достатъчно разработени други по-малко, ние целим едно, другите друго, но консенсусът е винаги постижим. Разбира се, аз и не очаквах всичко да е прекрасно, особено след изказването на комисаря Оли Рен миналата седмица. За съжаление обаче посоката си остава погрешна. Година след година остава погрешна посоката на Европейската комисия. Там в тяхното изявление се казва, че трябва да покажем, че економиката действа, че гражданите трябва да разберат, че економиката действа. От това е третото проучване за економически ръст, което провеждаме и, и все не можем да го намерим този политически ръст. Всички го изучават, а ръста се крие, никой не го вижда. Непрекъснато изследваме, анализираме, политизираме и нищо. И в това трето годишно проучване комисията пише, че е постигнала три успеха. На първо място повече способност. Много хубаво. Как обаче? Какво значи повече конкурентоспособност? Ако се стремим само към съживяване на економическия живот чрез 20% е, урязване на заплатите или уволняване на милиони или изваждане на милиони от колективните трудови договори, ако това е за тях, за нас не е. Ако непрекъснато ще търсим производителност за сметка на работни места, не. Конкурентността на каквато и да било цена, не. Финансовият свят и неговия принос – това е меко казано подигравка. Днес, например, има страни, в които няма никакъв достъп до финансовия пазар. Три държави се финансират повече над 400-те основни точки. Те са всъщност на ръба на фалита и ще се изработи план за действие за тяхното спасяване. Очевидно е тогава, че нещата са неравнопоставени и в финансов аспект. Това обаче комисията не го забелязва сякаш и казва, че третият им успех след три години погрешна стратегия Разбира се, борбата с бедността и изключването и безработицата, това не могат да го отчетат като успех, но казва, че търговския дефицит на някои държави е спаднал и това е успех. Може и да е така. Сигурно е така, зависи как го изчисляват. Разбира се, че има по-малко износ, но има по-малко производство и за това пада. 20 страници доклад и в тия 20 страници доклад не се споменава в нито един момент какво могат да направят конкретните държави членки за вътрешната търговия, за разширяване на вътрешното търсене, а не за свиване. Например, ако Германия си покачи с 5-10% трудовите, вътрешните трудови разходи, то тогава биха ни направили голяма услуга на всички останали европейски държави, биха ни направили по-конкурентни. Комисията казва, че съществува съвместно носена отговорност. Как го разбирате? Държавите членки изпълняват всяка година препоръките, които им се правят. Дори и тези препоръки да ги задушават социално. От гледна точка на институциите обаче е нищо подобно според институциите, държавите членки нищо не изпълняват защото няма банков съюз, няма банкови облигации. Къде отива тогава поетата взаимна отговорност? Ангажиментите също са взаимни. Комисията казва, че данъчната дисциплина се задушава всъщност економическия ръст в краткосрочен план. Това го признава. Признава, че политиката и не е успешна, но същевременно не предлага нищо ново, за да може до година да няма толкова безработици и да има повече ръст. Говори за така наречените фискални мултипликатори. Какво значи това? Намаляването на разхода според тях – продължава да бъде по-важно, отколкото увеличаване на производството. Може и така. Обаче в различните държави и членки това се интерпретира по различен начин. И ако не стане ясно, че целта е увеличаване на трудовата заетост, повече обучение, повече квалификация, то тогава всички тези мерки биха се отклонили и биха създали богатство, но не за масата, а за най-богатите. И така, нещо накрая ми прави впечатление, защо непрекъснато повтарят един и същи е, пакет. Това е нещо като холестерола. Холестерола трябва да го намалим. Хубаво, обаче и календара е важен. Ако човек иска да отслабне, трябва да си направи сметката. Не може да отслабне 50 килограма за 3 месеца. Тоест може, но ще си създадем друг вид проблем. Няма да сме дебели, друго ще сме. Има економисти, които повтарят, че дефицита трябва да се съизмерва с пакта за ръст. 85 милиарда на година. Толкова казва Сикспак мерките, че можем да спестим на година. Аз обаче не разбирам защо непрекъснато повтаряме че трябва да пестим, да пестим, да пестим. От толкова пестене, от толкова затягане на колана ще се обесим на него. Пак повтарям, трябва да има златни правила, като тези, които Вероника установява в доклада си, а именно някои инвестиции са най-ценните, като инвестициите в социалното измерение, в обучението, образованието и професионалната квалификация те да бъдат изключени от е, режима економии. И така, накрая в заключение да кажа, че аз съм разбира се за предложенията на този доклад. Е, непрекъснато от години всъщност се стремим и ние към същото. Проблемът обаче е, че те, това не са планове, това са обещания. Обещания, които се повтарят от година на година и никой не носи политическата отговорност за тяхното неизпълнение. Това е нещо като грим, който си нанасяме внимателно и твърдим, че търсим и намираме компромис от години, миналата година включително, повторихме, че трябва да има национални програми за създаване на трудови места. Хубаво казахме го и млъкнахме. После не попитахме. Има ли такива програми? Какви са им целите? Знаем крайното число, което се появява по телевизионните екрани, а именно милиони безработици. Разбира се, че искаме повече държавни услуги. В моята държава обаче, в Испания, 60% им падна бюджета 8 милиарда на година, от 8 милиарда останаха 3 милиарда. Разбира се, че съм за тренинга, за квалификацията, за обучението в през целия живот, за кохезионните фондове, за социалните фондове, по посока създаване на работни места, по посока преодоляване на трудовата безработица. Не трябва обаче да гримираме един, а на друг да измиваме лицето и той да остава грозен. Ако позволите това образно представяне. Трябват ни нови пари, трябват ни нови фондове. Програмата ни за създаване на трудови места е вече историческа. Няма действие, което да можем да постигнем да даде резултат с сегашните финансови средства. За това трябва да сме взискателни и към самите себе си. Какво ме вълнува мен? Много е хубаво това, че Европейската комисия непрекъснато повтаря трудовия пазар, трудовия пазар. Това е разрешението, което ще ни изведе от кризата. Някои обаче фрази и формулировки не ги възприемам. Трябва да се намалят, намалят, казват те, обещетенията. Имат ли нещо общо обещетенията при уволнение с економическия ръст? Особено обещетенията, които трябва да се плащат при така наречените стандартни трудови договори. Защо само стандартните? Защо не договорите на председатели, президенти на банка и други тлъсти риби? С нашите е, реформи, значи, обикновените трудещи се получават вече два пъти по-малко обещетение, когато ги уволняват. Банките ги национализирахме в Испания. Много банки бяха национализирани с европейски фондове. Работниците, служителите там си изтръгват е, без каквито и да били обещетения. Директорите обаче съвсем не. Тръгват си с милионерски тлъсти обещедения, същите като заплатите им. Пише тук, че трябва гъвкаво да се определят заплатите, гъвкаво да се определят условията на колективните трудови договори. Как? Защо това, с това се захващаме, когато има много друго какво да се прави в други по други фронтове? Защо се намаляват социалните осигуровки? Ако продължаваме в същия дух, няма да имаме никаква пенсионна система. Или пък стажовете, стажовете на младежите. Трябва да включим изискване за качество. Ако тези е, стажове не са качествени, то тогава няма да имат никакво положително действие. Госпожо Фонтание, не, че имам нещо против доклада. Много е хубав, много е красив, с едни хубави думи е написан, но за нищо не става. Е, мадам Мариан Аркин, госпожа Мариан Харкин, после госпожа Корнелисън. Благодаря, госпожа председател. Двамата ми колеги казаха повечето неща, така че няма твърде много неща, които мога да кажа. Все пак, нека да благодаря на докладчика за изготвения доклад. За съжаление го получиха два тази сутрин. Прегледах го много бързо, но ми изглежда доста всеобхватен и, е, както колегите, искам да ви благодаря. Е, сега съгласна съм, че е важно да има три основни послания – и може дори да се засили малко текста на точка трета. Но като цяло съм съгласна с подбора. Съгласна съм, че е, вече се отклоняваме от целите на стратегията Европа през 2020 година. Е, държавите членки действително трябва да разработят планове за създаване на заетост. Жалко е, че това не се случва. Е, Също времено ам, е хубаво да има предвид и международната картина в тази област. Миналата седмица имахме някои разочарования. Нямаме доказателства, че политиката работи. Тя работи, да, но само в някои области, в други не работи. Ако погледнем политиката на бюджетни ограничения сама по себе си виждаме, че в някои държави членки задлъжнялостта на държавата се увеличава а, и е по-висока, отколкото а, тази в началото на налагането на мерките на ограничение. А, така че не, е, няма доказателство, че може да се а, е, намали е, процента на дълга спрямо брутния вътрешен продукт. И така, съгласна съм че комисията трябва да а, направи усилия поне да нюансира работата си. Не казвам да направи обратен завой, но все пак поне да се опита да мисли малко по-творчески, да не налага свръхстроги графиси. Знам, че, е основ... че е, има други елементи на политиката на комисията и че не става дума само за бюджетни ограничения. Но все пак бюджетните ограничения са основният елемент на тази политика и трябва да се даде е, възможност на държавите членки да израснат и да преодолеят е, тези затруднения. Вчера се срещнах с представители на хората с увреждания те преживяват ужасяващи неща. Става дума не само за хора от економически тежко засегнатите държави членки, за хора от цяла Европа. Намалени са им помощите наполовина, нямат каквато и да било надежда, така че съм съгласна с вас. И в точка 25 и 26 казвате, че фискалната консолидация трябва да продължи, е, но по пропорционален начин и може би в тази връзка можем да предложим и някои по-конкретни идеи и да настоим, че трябва да бъде е, различна в, държави, в различните държави членки. И накрая съгласна съм и с последната точка, където се говори за засилен демократичен контрол и за е, чувство на отговорност към политическия процес. Всички ние знаем, че все повече граждани се чувстват отчуждени спрямо Европейския съюз, е, тъй като виждат само заглавията по вестниците. И така много е важно парламентът и националните парламенти да, из, да е, поемат по-силна роля, да се да бъдат видяни като играещи по-силна роля тук, за да може гражданите да се чувстват по-свързани с тези мерки. Благодаря госпожа Корнелисън и след това госпожа Субер. Благодаря, госпожа председател. Нека да поздравя докладчика за изготвянето на този така всеобхватен доклад за толкова кратко време. Спомням си колко трудно беше миналия път да се изготви докладът на време, така че мисля, че сте се справили отлично. За мен тази работа е много благодарна, защото имахме възможност в големи подробности да обсъдим кризата и е, основните насоки, в които би трябвало е, за, за политиката в економическата област на Европейския съюз. А, за съжаление, не твърде голяма част от по, нашата работа по полугодието а, и по годишния растеж е взета предвид от комисията. Изглежда, че те не те пренебрегват нашите предвиждания за евентуалните бъдещи развития на пазара на труда и мисля, че грешат. Така че радвам се, че докладът изглежда така, както изглежда, че е формулиран така, както е формулиран и се надявам комисията действително да реагира. Ясно е, че те нямат огромно желание да приемат предложенията на парламента, така че ще се наложи да бъдем настойчиви. Радвам се, че стратегията Европа 2020 година е посочена в доклада и се вижда, че се отклоняваме от нейните цели за безработицата се увеличила с 75%, бедността се увеличила. Има поне 3 милиона нови бедни, има бюджетни ограничения в областта на научно-развойната дейност, област, която би могла да помогне за развитието на иновационната економика, а пък целите в областта на екологията се пренебрегват, вместо да се използват, за да се създаде е, екологична заетост. Така че всичко това е включено. А, същевременно тук не става дума за доклад за напредъка във връзка с стратегията Европа 2020 година. Стратегията е добре, тя може да проработи, ако економиката работи добре, но по-настоящем се твърди, че стратегията може да бъде оставена на страна, докато економиката не се възстанови. Но не съм съгласна с това. Напротив, целите на стратегията трябва да ни насърчат да излезем от кризата, да създадем нови работни места в зелени отрасъл, в бели отрасъл – И мисля, че е, трябва да се подчертае, е, че е, е необходимо парламентът да участва повече, така че ще направя съответните изменения, за да го предложа. Но като цяло, поздравление, отлична работа. Благодаря. Госпожа Суберг, след това ще кажа нещо, преди да дам думата на комисията. Някой друг иска ли да се изкаже? Не. Много благодаря. Аз все още не съм имала възможност да прочета целият този документ. С нощ ще го получихме, но слушах много внимателно. Слушах много внимателно казаното тук. Какво ми направи впечатление? Направи ми впечатление най-силно казаното от вас, че хубаво е човек да планира, след това обаче трябва да контролира прилагането на практика. Консолидирането, бюджетното консолидиране трябва да цели единствено възраждане на економиката или поне на първо място. Какво констатирам аз в действителността? консолидация и бюджетна консолидация очевидно за мнозина означат нещо много конкретно, много специфично. В моята страна, например, където тези политики за бюджетно консолидиране се прилагат екстремно, радикално, според меморандума на тройката, така както там е постановено. Какво означава всъщност бюджетното консолидиране в моята страна? Уволнение и намаляване на работните разходи, както се казва, иначе е казано намаляване на заплатите. Тоест замразяване на заплатите, премахване на някои социални предобивки, като по-малко отпуска, например, уволнение на държавни служители. 50% от държавните служители ще бъдат освободени до година. Поне такива са предвижданията. Данъчно консолидиране, с други думи, за мен се свежда до именно тези мерки. Слушах новините и там казаха, че от септември до сега продажбите на дребно са спаднали с 4,5%. И това е най-високата стойност в целия Европейски съюз. Какво значи това? Свива се потреблението. Хората нямат пари и не могат да си купят нищо. И понеже не купуват нищо, в крайна сметка се разпадат или се подриват устоите на малките и средни предприятия. Много от тях фалират, затварят. Как тогава едното ще доведе до нещо друго? Няма взаимовръзка между нашите мерки и чакания резултат. Хубаво е човек да говори големи думи. От думите обаче след това винаги има последствия в практиката. Ще представим изменения. Аз ще представя със сигурност изменения и нещо, което ще застъпя е точно обратното. Предложенията ми ще бъдат в противната посока. А именно да се увеличават и пенсиите, и заплатите. Ще предложа с други думи точно обратното на това, което се прави. И не само за социална справедливост, а и за раздвижване на економиката. Надявам се, надявам се да посрещнете добре моите изменения. Je voudrais euh, remercier Искам да благодаря на докладчика. Мисля, че колегите, които се интересуват от този дебат, са наясно, че тази дейност е много важна. И комис... комисията получи нашето предложение, чиято цел е да промени характера на дейността. Те ни предлагат годишен преглед на растежа и има някои парадокси. Когато погледнем прогнозите за растежа на комисията, на ОИСР, на МВФ, и независимите анализи, направени и от групата, към която принадлежа. Запознайте се с този документ. Може би не знаете, но групата на сирийците и демократите поръча на три независими института независима експертиза. Ние проведахме свой независим преглед на растежа. И там се констатира, там се прави констатация на ситуацията. Една от трудностите на дебата, който водим, е и всъщност тук трябва да имаме, да, да имаме предвид, е, че наскоро ще се проведе и е, Европейски съвет. И трудността се състои в това, че има, се прилага само една стратегия – федерализмът се свежда само до санкции от страна на комисията, евентуално и Европейския съд. Само, че трябва да има и национален дебат, който да дава възможност да се върви напред. Следователно, това е един федерализъм, който на мен не ми харесва. Аз самата съм федералистка, но това, което се предлага, не ми харесва. След този годишен преглед на растежа от комисията се предлага фамозния договор – е, освен на спазването на ангажименти от отделните държави, е, се предвижда и един е, наказателен договор, контрол върху който ще осъществява Европейската комисия. Аз не смятам, че лекарството трябва, е в случая по-добро от болестта. Аз мисля, че има две измерения, които не влизат в дебата. И това е социалното измерение. И ако погледнем годишния преглед на растежа, онова, което казваме ние тук за заетостта на младите, има идея – инвестициите в човешкия капитал са много важни. Има и конкретните препоръки за страните трябва да бъдат насочени именно в тази насока. Да, вашия доклад е много важен, но ние трябва да отидем по-далеч. Ние приеме тази точка, но за да отидем по-далеч. И така, социалното изменение не, не се отчита в достатъчна степен от колегията на комисията. Виждаме, че противоречията между Екофин и съвета по социални въпроси и заетост се засилват. Освен това, трябва да сме наясно, че има хетерогенност между страните. На европейско ниво трябва да има ясна визия за глобалната ситуация. Само, че нещата се прилагат на ниво държава членка, а не може във всяка държава членка да се прилагат едни и същи методи. Ето и това е още, още една област, в която комисията подхожда доста едностранно, тъй като подкрепя е, становищата на някои държави членки. Ние не говорим за наказание, говорим за морална опасност. Ето това е моят принос към дебата. А, сега думата има Европейската комисия. Тук са дошли двама господа. Не знам кой от тях ще се изкаже, но имате думата. Добро утро, Сантьяго Лоранка, генерална дирекция Сетър. Благодаря, госпожа председател, че ми давате възможност да участвам в дискусията. Оценяваме високо всички направени коментари. Годишното проучване за економическия растеж, изготвен от комисията, разбира се, трябва да се признае, че показва тежки положения в много държави членки в економическата и социалната област и а, неговите резултати. И, и а, всички тези въпроси са били взети предвид при изготвянето на проучването. Нещата са трудни и тежки и са различни от една до друга страна. На голямо разнообразие има и е, съответно има и различие в е, процента на економическия растеж или а, отрицателния процент на този растеж. И а, не винаги има очевидна връзка между нивата на заетостта и нивата на растежа. Това многообразие на пазара на труда се отразява в нещо споменато вече неколкократно днес. Става дума за фискалната консолидация и за възможностите държавите членки да си оставят пространство за маневриране. Това многообразие също времено води и до. се отразява и на други две области. Първо, пространство за маневриране и второ, потребностите от леверидж в економиката, които се отразяват в държавното или частно задлъжняване. Фискалната консолидация е един от големите приоритети, необходими за възстановяване на економиката, защото тя е второто необходимо условие за растежа. И така, в посланието на комисията най-важното е следното. Необходимо ни е да има различни пътища към фискалната консолидация. Трябва да има пространство за свободно движение, за маневриране за различните държави членки. Много добре си даваме сметка, че, не, че е необходимо да се съхранят някои елементи, когато се въвежда фискална консолидация. Комисията ясно посочи а, е, няколко области. Образованието а, и научната дейност а, е, са очевидни а, елементи тук, както и активните политики на пазара на труда, както и а, мрежите за социална защита, които могат да а, смекчат ефекта на кризата върху уязвимите групи. Сега по отношение на националните планове за заетост, когато има глава в общи национални планове, която включва заетостта, ние я приемаме като съответстваща на национален план за заетост. Националните планове за реформи тази година би трябвало да включват малко повече подробности за заетостта в национален план. Някои от основните приоритети бяха още повече подчертани от комисията вчера с предложението за заетостта сред младите а, и гаренцията за младите както и заедостта в държавния сектор. Балансът, равновесието е доста деликатно. От една страна трябва да се защитят системите за социална закрила, от друга страна трябва да се вземат предвид потребностите на уязвимите групи, особено що се отнася до фискалната консолидация. Ще спра до тук, но искам само да кажа, че очаквам да си сътрудничим добре с докладчика и докладчиците в сянка и ако има нужда, ще уточня подра... допълнителни подробности. Благодаря, докладчика има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Благодаря и на комисията за предложението за диалог. Важно е няма да отговарям на всички един по един. Хубаво е човек първо да си обмисли добре нещата, като прочете доклада и след това да прави коментари и да знае, че трябва да се намери консенсус. Ако искаме някой да се вслуша в това, което казваме, трябва да имаме максимално широка платформа. Така че крайният текст, особено ако е подкрепен от огромното мнозинство европейски депутати, то тогава има повече шансове да бъдем чути. Благодаря. Благодаря. На тази основа срока за внасяне на изменения е доста съкратен, не по-малка степен, отколкото графика за вашата работа. И така, срока за внасяне на изменения 13 е декември 12 часа на обяд. Ще ги разгледаме на 18 декември. Ще гласуваме вашия доклад на 14 януари на извънредното заседание в Страсбург. Гласуването в пленарна зала ще бъде на четвърти, на пленарната сесия 4-7 февруари. На 28 януари е предвидена среща или началото на Европейската парламентарна седмица. Привличам вниманието на членовете върху нея. Това е изключително важна среща, за да се организират взаимодействието по тези въпроси с колегите от националните парламенти. Стигаме до следващата точка от дневния ред, номер 11, разглеждане на проект за доклад. А, извинявайте, 12-та точка – разглеждане на моя проект за доклад по отговорности на държавата на знамето по отношение на прилагането на директива 2009 черта 13 на съвета за изпълнението на споразумението, сключено между асоциациите на корабособствениците от Европейската общност и Европейската федерация на транспортните работници относно Морската трудова конвенция от 2006 година и изменение на директива 1999-63 година. Получих 8 изменения по този доклад, по които след малко ще изразя своето становище имахме възможност да кажем при представенето на проекто доклада че основният проблем тук е свързана не с тълкуването на конвенцията, на морската трудова конвенция, а за условията за изпълнение на цялата територия на Европейския съюз. И имайки предвид е, отделните правомощия на Европейския съюз и на държавите членки. Още повече, че от правна гледна точка, едно, едно от новите елементи на Морската трудова конвенция е свързано с факта, че независимо от, от това, че, от това къде е изключена конвенцията, когато се прави инспекция на кораба, държавата на пристанището може да проведе инспекцията Независимо от това къде е сключена държавата, къде е сключена на конвенцията. Проверката може да бъде направена от държавата на знамето. От гледна точка на правото, коя конвенция е полезна? Но ние се сблъскваме с факта, че самата организация на тази инспекция към момента не попада в правомощията на Европейския съюз, а на държавите членки. Още повече, че става дума за издаването на сертификат на свидетелство, което върви ръка за ръка с инспекцията. Ето това е аспект, по който държавите членки проявяват решителност и упоритост. И що се отнася до измененията? И има поредица от изменения от, от Филип Багер, Филип Беньон, и, и Меснер. Това са изменения 64, 65, 66, 67. Всъщност те са свързани с идеята за мобилизиране на държавите членки, за да почнат да прилагат своите компетенции. Предвидели сме среща за следващата седмица. Ще ги разглеждам благосклонно до толкова, доколкото те дават възможност да излезем от противоречието, в което се намираме. Но от тази гледна точка, това ще бъде отговора на зададения въпрос. Ние трябва да имаме ясна позиция в преговорите, за да преодолеем, да, да разрешим противоречието и аз приемам и изменения, стига обаче те да вървят в посока и спазване, постигане на нашата цел. Е, ние трябва да преодолеем правнато, правната трудност. Има едно изменение, чиято цел е да определи интервал между инспекциите. Е, това е минимално е, изискване. Според мен това е разумно, тъй като в е, текста то не е, е уточнено. Изменението, внесено от Юта Стайнрук, е, свърза, е в същия дух, защото става дума за мобилизиране на държавите членки, така че те да а, изпълнят своите ангажименти. И аз мисля, че това е много полезен а, принос. За мен а, изменение 71 е много важно, защото е необходимо да се държи повече на тази конвенция. Ето това е. Надявам се, че бях изчерпателна и очаквам да чуя колегите, които искат да се занимаят с определени аспекти на това, което представих. Благодаря. Фил Дебакер ми даде своето становище. Той е нашия докладчик по темата нашия докладчик Сянка и а, сега просто ще го прочета. Нека бърва да благодаря на докладчика за този доклад. Да, няма твърде много изменения. Аз подадох няколко заедно с господин Бърния и госпожа Майстер, които следят а, темата като докладчици по становището на Комисията по транспорта. Измененията а, внасят а, необходимите промени а, и а, предполагам, че те са направили съответните консултации с социалните партньори. Директива 13 от 2009 година трябва да се приеме и затова не е подходящо да се пренасят други елементи на директивата за морския труд. затова трябва допълнителните елементи да бъдат намалени до минимум, има няколко изменения за докладчика, които имат за цел да се приведе в по-голямо съответствие текста с предложението на комисията. Правното основание е Морската трудова конвенция и той е в областта на международното право. Комисията не създава правно основание за тази дейност. В директивата вече е записана тази процедура, няма смисъл да се повтаря в нова. Затова призовавам своята политическа група да не подкрепя това допълнение, подадено от докладчика. Що се отнася до отговорностите, свързани с заедостта, не съм подала изменения, но не приемам измененията на докладчика и съветвам политическата си група да гласува против. Мисля, че попада тази тема извън а, приложното поле на предложената директива. Е, и по-голямата част от въпросите са покрити е, в директива 13 от 2009 година. Благодаря. Някой друг има ли желание да се изкаже? Някой от името на комисията? Yes, thank you, Madam Chairperson Christina Berg from DG Move. Um, first of all... Благодаря. Нека да ви кажа, че с нощи имаше много сериозна морска катастрофа. Един имаш... Тази катастрофа беше в Северно море на 16 морски мили от Роттердам. За съжаление на този етап все още седем членове на екипажа не са намерени. След катастрофата 13 души от екипажа бяха спасени, но нещата не са много оптимистични, имайки предвид метеорологичните условия, така че ние съчувстваме на семействата на онези, които все още не са намерени. Непрекъснато има катастрофи и това хвърля светлина върху необходимостта от спазване на определени условия в корабоплаването. И трудовите условия са много важен елемент тук. Смятаме, че сключването на Морската трудова конвенция през 2006 година и споразумението между социалните партньори в директива 2009 черта 13 е много важно. Следователно, комисията се опита да да направи така, че държавите членки да внесат на време разпоредби за безопасност, така че те да са наличе, когато влезе в сила Морската трудова конвенция до година. Искам да ви благодаря за всички внесени изменения. Не бива да забравяме, че има много различен подход – Комисията постави акцент върху социалното споразумение. Прочетох изказването на докладчика в Сянка. Вие, госпожо докладчик, смятате, трябва да се приложи в, на практика цялата морска трудова конвенция. Комисията не възразява априори, но е необходимо да се постигне споразумение с съвета. Независимо от това, искам да посоча, че в тази конвенция има редица елементи, за които е трудно да се намерят разпоредби за изпълнението. По-конкретно, страните, които предоставят работна ръка това е свързано с определен аспект на извънтериториалност на европейското право. Имайки предвид, че трудовите договори с екипажите, някои членове на екипажите могат да се свързват или с, знамата на държа... с държавата на знамето, или управителя на кораба, или корабните агенции и страната, която, в която пребивава работникът. Ето защо ние трябва да помислим по какъв начин иска Европейския съюз да се изпълни конвенцията от потенциалните трети страни. Ние самите сме готови да разгледаме въпроса, можем да помислим за система за сертифициране, инспекция от страна на Европейската агенция за морска безопасност, така както се прави от образователна гледна точка. Ние изпращаме морската трудова конвенция на страни, които имат обучителни организации, но това е сериозно начинание. От гледна точка на комисията не смятаме, че сме готови да излезем с такова предложение и не искаме да и задълженията на държавата на знамето и пристанището да се приемат на ниво държава членка, когато влезе в сила конвенцията. Ние искаме да се разработи система, която да подпомага изпълнението на тези разпоредби. Във вашето ние сме настроени положително към много от вашите предложения. Е, имаме нужда от време да проучим внимателно това, което предлагате. Другият важен въпрос, който искам да повдигна, е въпроса за потенциалното двойно сертифициране. Не смятаме, че е полезно държавите членки да издават допълнителни сертификати по директива 2009 черта 13. Това няма да е и правомер... няма да е редно от гледна точка на изискванията за условия за равнопоставеност. Сертифицирането се осъществява от всички морски държави и с това ние сме убедени, че заедно с вас по много от измененията можем да намерим варианти и директивата да се приеме и изпълни експедитивно. Това е много важно с оглед влизането в сила на конвенцията. Благодаря на всички, на докладчика и на депутатите за конструктивната работа. Благодаря. Това наистина бе много конструктивно. Ще динамизира текста, ако мога така да се изразя, и ще осветли пътищата, по които бихме могли да работим не само като договаряме с социалните партньори. То, споразумението е транспонирано обаче, споразумението между социалните партньори, още преди да влезе в сила трудовата конвенция. Тоест, изпреварихме събитията и е нормално някои подробности, като инспекциите, сертифицирането и прочие, които са не по-малко важни, да останат малко недоуредени, докато нещата не се изравнят. Извинявайте, да, благодаря ви всъщност за това което казахте, ние не знаехме за тази толкова тежка катастрофа. Може ли да кажете откъде са членовете на екипажа? Yes, indeed. Uh, да, наистина, от една страна, от Бахамските острови бе флага и имаше на борда 1400 нови кули, които се пренасеха, плюс 24 членове на екипажа, 13 са спасени 17, все още се издирват, 4 са починали. Корбус Джей е името на плавателния съд. Кипърският кораб, който е другият сблъскал се, е също по-малък контейнер, търговски кораб, с други думи, карго. Eh euh. Първият кораб, първият преносвач е изцяло потънал. Благодаря, каза председателката. Да, наистина има, информ... има следващо заседание, предвидено с координаторите на 13 декември, където бихме могли да довършим работата по всички евентуални изменения, които ще получим до тогава. Срокът е за гласуване на 24 януари за евентуално гласуване в пленарна зала март или април. след което започват преговори за приемане на първо отчетене. Приключихме с тази точка от дневния ред. И така. Стигаме до 13-та гледна точка за съвместно обсъждане по двата доклада на господин Уит. Него обаче го няма. donc, est-ce que vous voyez un inconvénient à ce que nous examinions d'ores et déjà le point? Господин Хауит, както казах, е докладчик по 13-та точка, но него го няма. 14-та точка. И по 14-та точка обаче нямаме посещаемост. Не са всички докладчици в сянка тук. donc on va, on va attendre un tout petit peu voir qu'est-ce qui se passe. Ще изчакаме да видим дали господин Хауит ще дойде. Дали може да се опитаме да звъннем по телефона, защото аз не мога да остана много дълго още време, казва госпожа докладчицата. Благодаря, казва госпожа председателката хубаво. Знаем, че всички си имаме и други ангажименти. Вие си имате вашите. Ще видим. Първо да вид, нека да видим дали преговарящите екипи са тук. И от едната, и от другата страна. Няма. Нямаме достатъчно представители на двете разговарящи или преговарящи страни, така че не е много умно. Господин Серкас, вие искате нещо да предложите? Е, е, е Но, е Да, наистина. Няма го докладчика. Звънят му да видят дали е тука. Обаче, ако не го намерим, нека госпожа Олмен Ройтен да започне. Аз ще се опитам да ви кажа нашата гледна точка. Смятам, че съм достатъчно запознат с нея на Социалистическата партия. 11 35 11.35 минути. Точно по график се движим. Ако няма никой против, нещо се случва някъде. Господин Гарден или господин Хауит? Минаваме към 15-та точка. по която ще се изкаже госпожа Олмен Ройтен, за да ни представи доклада си за програма за пенсии, които да са сигурни и в съответствие с изискванията за устойчивост. Благодаря. Извинявайте, госпожо председател, но майка ми, която е на 87 години, падна и трябваше да се организира пристигането на линейка, за да отиде на рентген в болницата. Сега преминавам на холандски. Госпожо председател, докладът, който е представен на вашето внимание, всъщност е, искам да помоля колегите да прочитат внимателно експозето на мотивите, защото там са представени проблемите във всички държави членки. Аз работя на доклада като холандка, но се опитах да се съобразя с проблемите, на които се натъкват всички държави членки. Най-напред искам да повторя, че пенсионните системи са отговорност предимно на държавите членки. Заедно с това обаче е необходимо да има координация в Европа. Ако погледнем изискванията на пакта за стабилност и растеж, стратегията Европа 2020, открития метод за координация и незаконодателните инструменти, с които ще се натъкваме мерките за пенсии, ще ни доведат до няколко заключения. Първо, сега, нека да ви кажа няколко думи за демографските тенденции. Хорите, хората започват да работят по-късно и внасят в пенсионната система по-кратко време. Младите хора учат по-дълго и а, навлизат на пазара на труда по-късно. Ik hoop dat het nu gaat. Надявам се, че ще успея. И така, младите хора са по-добре квалифицирани, но това означава, че те влизат на пазара на труда по-късно и работят по-кратко време, отколкото е необходимо за да получат пълна пенсия. Така че ние сме свидетели на това, че през 2008 година на всеки пенсионер се падаха 4 души. 4 работещи, а през 2020 година на всеки пет работещи ще има един пенсионер. Ако погледнете през 60-те години, продължителността на живота беше 67 за мъжете и бебе родено през 2004 година е имал може да очаква средна продължителност на живота 76 за мъжете и 82 за жените. Е, участието на пазара на труда е ниско и е различно в различните държави членки. В Холандия – Лицата над 55 години, 53 от тях, 53% от тях работят. В Белгия 31%, в Дания 73%. Ако съберете всички тези данни, ще видите, че повече хора достигат до напреднала възраст и са здрави, но те имат нужда от пенсии, но в крайна сметка е по-малък брой на лицата, които участват на пазара на труда. И ще видим, че те все още, че те не са вече активни и това води до проблеми. Това е проблемът, който се опитвам да очертая. Има различни пенсионни системи. В много страни най-важната система, която ще се запази, е така наречената система в първия стълб. Там пенсиите се изплащат възоснова на социални премии или удръжки, но натискът върху тази система се засилва. Освен това, държавите членки, особено ако са в еврозоната, изпитват натиск от изискването за 3% дефицит. Те могат да постъпят последния начин. Или да трупат бюджетен дефицит, което е забранено, или да съкратят плащанията. Установихме, че пенсионерите имат нужда от нормален доход, защото бедността е най- силна сред тази група. Ние не искаме това. Ние искаме нормална пенсия от една страна и обществени финанси в добро състояние. Така че независимо от това каква система е избрана, се, на този етап се правят опити за спестявания и трябва да се вземе решение към кой стълб ще се насочите, първия или втория. Така че трябва да се направи нещо, за да се запази солидарността между поколенията в дългосрочен план. Не можем да кажем. Очевидно е, че онези, които ще влязат на а, пазара на труда, ще трябва да поемат този, а, тази тежест, но не е справедливо да, да им се налага толкова силен натиск. Какво да направим? Първо, да се увеличи брой на работещите. Неприемливо, в а, а, е, момент на криза хората на 55 години са първите, които ги изтикват, просто защото струват по-скъпо. Аз мисля, че държавите членки ще трябва да водят положителна политика, така че лицата над 55 години, които искат и могат да работят, трябва да бъдат държани на работа. Има държави членки, които правят това. И аз ви казвам това възоснова на статистически данни. Има страни обаче, които не правят това. Така че трябва да се направят съкръщения, независимо от това, за коя система говорим. Необходимо е да се пести в първия стълб, но и в втория. Аз мисля, че независимо от системата, която изберем, тя трябва да бъде сигурна. Ако са правени инвестиции във втория стълб, в системи, които се управляват от социалните партньори, тези инвестиции трябва да бъдат устойчиви. Мисля, че това е, което трябва да искаме в Европейския съюз. Аз не смятам съдържанието на доклада на Томас Ман в економическата комисия е, трябва да се приеме в вида, в който е предложено. Той трябва, той трябва да се адаптира по такъв начин, че да се спазват е, изискванията за платежоспособност. Нека обаче да видим с какви резерви разполагаме. Аз съм настроена критично. По-нататък, информацията. Аз мисля, че е необходима повече информация – Хората, които все още не са се пенсионирали, трябва да бъдат по-добре информирани за това, което ги очаква. Те трябва да знаят, че от че трябва самите те да предприемат нещо, може би да увеличат вноските. Има още един въпрос, а именно мобилността. Миналата година в Зеления стълб – ние установихме, че не бива да наказваме мобилността. Може да се коментират начините, по които тя се осъществява, но правото на пенсия не само по първия, но и по втория стълб трябва да се гарантират тогава, когато а, искаш да, пред, да а, отидеш на работа в друга държава членка. Капиталът, който си натрупал, трябва да може да се, да, трябва да бъде преносим. Но в, за тази цел трябва да бъдат договорени а, минимални условия за право на достъп. Това ще бъде свързано с оценката на капитала на трупан, от осигуряващото се лице. Трябва да видим дали регламент 883 може да реши проблемите. Само, че тук навлизаме толкова навътре в техническите детайли, че не съм сигурна, че ще има някаква полза. В предложението на комисията има много сложност. Не виждам смисъл от много от предложенията но искам да чуя какво мислят колегите. И така, накратко, ако искаме да запазим солидарността между поколенията си на ниво държава членка, ще трябва да бъдат предприяти редица реформи. Аз се опитах да очертая характера на а, тези реформи. Що се отнася до а, институциите за професионална а, пенсия е, има нужда от а, количествени и качествени реформи. И искам да се извиня още един път защото личният ми живот, може би, личните ми проблеми може би са ме направили малко нервна и в един момент загубих гласа си, но той защото действител, съм действително притеснена. Благодаря. Докладчиците в сянка нямат желание да вземат отношения господин Дърден и господин Дебах. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Няма да отнеме много време, защото сме още в началото на този проекто доклад. Радвам се, че има такъв всъщност, защото така отново повдига темата за този толкова важен въпрос и освен това ще има възможност да работя отново с госпожа Оймен Ройтен, както всъщност вече работихме при подготовката на Зелената книга. Както казахме в самата Зелена книга, констатираме всъщност, че в държавите членки националните бюджети са различни и представляват представят различни трудности пред пенсионните системи. Различни са ситуациите, различно е полето за маневриране, което имат пенсионните системи. Принципа за солидарност, разбира се, е и трябва да се остане в основата на пенсионната система гражданите имат нужда да го знаят. Затова трябва да го подчертаем дебело и в доклада, и в разискването. В особено в такъв един момент, в който нестабилността, бедността нарастват повсеместно из цяла Европа. В момента обсъждаме Европейската платформа за борба срещу бедността и, за съжаление, трябва да признаем, че прагът застрашително спада. Борбата срещу бедността, с други думи, трябва да се покачи. Пенсионната система е особено предизвикателство, така и бе отчетено в Зелената книга. Повтарям го отново. Кои са главните насоки за нас, социалистите, взаимодопълняемостта на различните стълбове, на първо място солидарността между поколенията. Не бива само да мислим за повишаване на пенсионната възраст, а да намали, да увеличим изобщо трудовата заетост. В, зависимост от държавите членки и пенсионните системи са различни. Така че трябва да внимаваме, когато използваме един термин, който има различно съдържание в една и в друга страна когато казваме, например, пенсионен фонд, този пенсионен фонд може да принадлежи към един стълб в една страна и в друг към друга. Втората, вторият стълб – мобилността, правилата за пруденциален надзор, те не бива да се смесват. И не бива да се поставя знак на равенство между пенсионните фондове от втория стълб и някои други спекулативни инвестиционни финансови инструменти. Проектът, проектостановището, съдържа много и интересни елементи. Когато стигате до изводите и до компромиса, до който стигнахме заедно в Зелената книга, може би малко повече трябва да разширим информацията, защото не смятам, че е отразена достатъчно добре в текста на проектостановището, като например гарантираната пенсия, възможността да удължи възрастта си или за допълнително оставане на работа след пенсионна възраст, за обучение на млади и така нататък. Всички тези въпроси обаче няма сега да ги изчерпваме. Благодаря. Благодаря господин Дебах, след това Томас Ман, който е докладчик по Бялата книга. Заповядайте, господин Бах. Благодаря, госпожа председател. Благодаря за свършената работа. Радвам се, че имаме възможност да обсъдим тази бяла книга в нашата комисия. Трябва да се имат предвид е, променящите се фактори, населението нараства, има финансова криза. А, така че това е една от най-важните теми за гражданите днес. Пенсиите са важна отговорност. за държавите членки, но също времено настоявам да има на европейско равнище поне насоки и координация. Защото е важно в, европейски план да се направи оценка на състоянието на пенсионните системи в различните държави членки и да се види кои от тях работят добре и кои много често ще се озоват в тежка ситуация. Трябва също времено да се гарантират някои аспекти на мобилността и солидарността, които вече споменахме. Докладчикът споменава също така и добрият баланс между работата и пенсионирането. Много а, различни са съвременните модели на работа и може би не всичките са достатъчно добре обхванати от пенсионната система или пенсионните системи. Така че балансът между е, личният живот и работата трябва да се вземе предвид и работещите трябва да имат възможност, е, възможно най-гъвкаво да решават как да спестят за своето бъдеще като пенсионери и е, също време трябва да се гарантират правата на пенсия, така че трябва да има справедливост. Същевременно съм съгласен, че трябва да се направят много промени, за да се запази устойчивостта на системата, поне три стълба, частен, държавен и да допълнително колективно и индивидуално осигуряване, мисля, че тези елементи могат да създадат много по-голяма устойчивост в системата. Съгласен съм, че има промени в финансовите регламенти. Нормите в областта на финансите се затягат все повече, но е важно да не се създават непредвидени последици които да попречат на функционирането на този елемент от пазара. Свръхрегулирането в финансовият отрасъл може е, да даде своето отражение и е, върху устойчивостта на пенсиите. Трябва да не забравяме това. Също времено, що се отнася до е, осведомяването на обществеността за пенсиите, това е много важно. Хората не са съвсем наясно какво могат да участват и затова трябва възможно най-прозрачно и открито да бъдат информирани. Същевременно има и специални консултантски услуги за пенсиите. В някои държави членки гражданите могат да се обърнат към тези консултанти, които да направят изчисления за евентуалната им пенсия. Съгласен съм а, до голяма степен с докладчика. Има още какво да се обсъди а, по отношение на а, инвестициите от страна на а, пенсионните фирми и същевременно а, това въжи и за застрахователите. 80-90% от тях поне в Белгия, така че трябва да вземем предвид е, особеностите на различните държави членки и трябва да се изгражда многостълбова система с задължителен втори стълб, който да е една дългосрочна наша цел, обаче който в момента не може да отговори на економическите обстоятелства. Много работодатели се сблъскват с големи трудности, има още неща, но които могат да се обсъдят но а, вярвам, че ще работим добре заедно по тази тема. Благодаря. Томас Ман, след това петима са се записали и комисията също. Моля ви, с други думи, да да ограничавате времето си, за да свършим на време. Благодаря. Благодаря. Разбрах намека. Мисля, че времето ни е много ограничено. Рия е чудесен докладчик в един сектор, с който се запознахме миналата година, а именно преносимостта. Има обаче някои принципи, които можем да приемем и това е важен елемент. Както беше казано справедливо, трябва да пенсиите в бъдеще трябва да могат да се финансират. Имах възможността да се срещна с бивши депутати. Те провеждат конференция. Сред тях видях много познати лица, които следят много отблизо тези въпроси. Първият и вторият стълб трябва да се допълват. В някои държави членки се задава въпросът по-конкретно за третия стълб. Имайки предвид цялото разнообразие, какво сме установили? Не искаме една закостеняла система. Искаме да, се, да могат да се финансират фирмените пенсии. В Комисията по економически въпроси говорим а, за платежоспособност, директивата за институциите за предоставяне на пенсии. И ние работим възоснова на подобни характеристики. Ако искаме да постигнем ситуация, в която един човек, който е работил дълго време в една фирма и получава премия за своята лоялност, това би трябвало, това може би ще обезкуражи мобилността. Ние не искаме да спираме мобилността. Искаме хората да имат професионални пенсии, но Рия, вярно ли е, че искаш вноските за професионалните пенсии да бъдат задължителни? Или не съм разбрал? И в двете комисии имаме е, споделени отговорности, имаме и частични е, правомощия. Ние ще се стремим към сближаване на позициите. В е, Комисията по економически въпроси аз трябваше да представям доклад другаде. Както казам, казах, аз съм принадлежа към тази комисия и някои от измененията, които са внесени, можеха да бъдат внесени и в двете комисии. Както виждам, в... както казах, между двата доклада има много общи характеристи... характеристики. Благодаря. Преминаваме към другите оратори. Чабаури след това Юта Штайнбрук. Благодаря. Ще говоря не като координатор в лично качество. Става дума за един дебат по тема, която обсъждаме вече дълго време и най-вероятно ще продължим да я обсъждаме. При всички положения искам да приветствам този доклад и да благодаря на Рия, защото мисля, че това е един добър доклад, добре балансиран, добра начална точка. Вземат се предвид и миналите дебати по темата. Много се радвам, че говорите за отговорността, която е на държавите членки. не разглеждате пенсионните системи като някакво финансово начинание. Не го разглеждате така. Важна е солидарността, важна е отговорността на държавата. Говорите за мобилността. Много важно е точно каква ще е формата на системата. Говорим също така, че във връзка с настоящата криза нещата никога няма да станат такива, каквито са били в миналото. Говорихме за заетостта, за структурираната за заетост, за извършването на работа. Има много нетипични видове работа, нетипични трудови договори и можем да очакваме още повече такива договори за бъдеще. Трябва да говорим за участието в бъдещите пенсионни системи. Няма яснота точно как ще стоят нещата с вноските за пенсии. И тук по втория стълб трябва да се види дали наистина е необходимо да е задължителен. Има разлики между различните държави членки. В някои държави членки има по-скоро големи фирми, в други страни има други решения. Времето ми няма да стигне, но е важно посланието, което изготвя Рия, действително да бъде възприето. Много важно е да вземем предвид а, и заетостта и евентуалната възможност хората да работят по-дълго. Благодаря. Юта Штайнбрюк, две минути и половина, не повече от три. Да, благодаря. Смятам, че един важен момент, който не бива да губим от поглед е факта, че каквото направим на общностно уравнище трябва винаги да цели нещо повече, освен намаляване. Солидарността се спомена и аз съм за нея, особено с оглед на това, че тук в Европа все повече се шири бедността сред най-възрастните хора. Повтаряме това, че пенсионните системи и обслужването на възрастните хора трябва да бъдат от частния сектор, само че тези, които са бедни или недостат, социално слаби, как биха могли да се го финансират. Вторият стълб и подпомагането му от частния сектор, както чухме, че е случаят в Германия, е популярна практика – сред големите и сред малките и средни предприятия. Но така или иначе участието е на доброволни начала. Сегашното предложение на комисията обаче предвижда около 50 милиарда допълнително бреме за фирмите, което определено ще намали техния ентусиазъм. 50% от пенсионерите получават половината от пенсиите си благодарение на тези фирмени планове. Така че моля, много моля да не се разрушава този стълб. Трябва да се борим срещу бедността и срещу достойните пенсии. Благодаря, казва председателката. Да попитаме сега докладчицата до каква степен това, което записахме в Зелената книга като позиция на парламента, до каква степен е застъпено в Бялата книга? Знаете ли, може ли да ни кажете какво от нашите предложения е възприето? След което ще изслушаме и комисията, но аз смятам, че няма нищо ново, особено в тази идея за мобилността не знам как се е развила идеята за мобилността и за това тя да бъде на първо място. Аз нямам новини. Това първо и второ. Когато започнах работа в този мандат, наследих от предходния така наречения пакет за мобилността на пенсионните права. Имаше една магическа зелена книга по предложение на комисията, само че премобилността или прехвърляемостта на пенсионните права сякаш след това се позабрави. За момента обаче има подновен интерес към нея. Както чухме, има сблъсък обаче на различни мезон на различни национални системи. В Германия предпочитат местните пенсионни схеми, в други държави се предпочита и всъщност това е единствения възможен вариант поради емиграцията модела на прехвърляемост. Това е нещо, което не характеризира само съвремието, а от години се практикува това. Някой да работи вън в чужбина, след това да прехвърли спечелените там актюерски права в родината, където отива да живее след пенсия. За момента обаче като законодатели ние не реагираме на това, а би трябвало да е обратното, би трябвало да изпреварваме събитията и на това, което се е, получава в економически и социален пейзаж на Европа. Благодаря. parti. Alors, Madame Cornelissa. Госпожа, госпожа Корнелисън има думата, тъй като госпожа Язловецка вече не е в залата. Точно тъкмо си говорихме за мигрантите. Искам да благодаря на докладчика за доклада който е много добра основа за по-нататъчна работа. Там се подчертава необходимостта от дългосрочна реформа. Всъщност в много отношения държавите членки са съсроточили върху краткосрочни мерки за бюджетни економии. Харесва ми, че доклада започва с акцент върху опасността от бедност е, в староста. Тази опасност действително е много голяма. Още повече, че хората, които са взели пенсия, нямат възможност да отидат да работят. В параграф 3 докладчикът казва, че пенсиите от първия стълб трябва да осигуряват минимален достоен доход. Това, което не виждам обаче, са пенсиите за уязвимите групи, като жените, които известно време не работят за да гледат деца, или пък мигрантите, които пристигат на по-късна възраст и няма да могат да получат пенсия от своята държава, в която са работили дълги години. Освен това, параграф 14 ми харесва. Важно е да се набляга върху солидарността. Всъщност пенсиите са проява на солидарност и трябва да си останат такива. Съгласна съм, че втория стълб, а, който е и колективен, и задължителен, трябва да, да бъдат а, а, третирани по положителен начин. Може да има и финансиране от различни сектори. И накрая, мисля, че ни трябва да свършим работата, водим сериозен дебат, но заедно с това трябва да започнем да информираме и да образоваме националните си правителства, особено моето, но и някои други, които от 5 години насам говорят едно и също, а именно, че Европейския съюз не бива дори да споменава думата пенсия, но това като че ли е повече въпрос на миналото, започнаха да разбират някои неща. И тук докладчикът трябва да, изпъл... да върши сериозна работа. Госпожа Язловецка дойде междувременно, ще й дам две минути. Благодаря. Госпожо председател, бих искала да поздравя докладчика. Действително, проектът докладът е отличен. Е, Показва много подробен е, анализ на настоящото положение и на предизвикателствата, с които се сблъскват европейските държави членки в областта на пенсиите. Мисля, че е добре да се подчертае, че ако искаме действително достойни пенсии, трябва да се гарантира, достъп на годното за трудова заетост население до пазара на труда, до заетост и да се насърчат тези хора да работят. Също времено много сложно е финансирането с държавни средства. Все повече средства трябва да идват от държавата. 25% от младите не могат изобщо да започнат своята трудова кариера. Радвам се, че се говори и за инициативността при заедостта заетостта на хора над 55 годишна възраст. Същевременно е много важно да се подобрят условията на труд, за да може тези хора да продължат да работят възможно най-дълго. Докладчикът е, правилно посочва, че е добре да сме много внимателни, когато говорим за евентуалното преразглеждане на директивата за е, трудовите пенсии е, свързани с доброволни схеми. Ако променим нещата, може да се увеличат разходите и фирмите да не искат да предлагат подобни схеми и финансовите институции. Председателката моли ораторката да премине към своето заключение. Безспорно, директивите, свързани с правата на пенсия са важни за, и за мобилността, но трябва да сме внимателни. И само още един технически коментар. Държавите членки имат различни пенсионни системи, така че призовавам докладчика да обсъди не само първи, а, е, втория и третия стълб, а да уточни за каква система става дума. А, е, частна система финансирана от работещите или от държавата. Така комисията има думата. За съжаление не мога да ви дам повече от 3 минути. Много е малко, но имаме още две точки от дневния ред, които трябва да приключим. Заповядайте за 2 минути. Пардон, 3. Uh, you, uh, Благодаря, госпожо председател. Благодарим на докладчика за това, че застъпва много от нашите предложения. Някои от тях толкова важни за нас и въпроси, по които сме работили с цел именно сигурност и устойчивост на пенсиите за бъдеще. Целта е да няма противоречие между трудовата заетост на млади и възрастни участници в пазара на труда. Това е всъщност и смисъла на бъдещата пенсионна система. Всички да имат възможност да изграждат пенсионна система, която след това да им дава устойчив доход. Директивата за пенсионните системи, която е, ревизираме всъщност в момента, предвижда участието на европейски фондове от е, различен тип. Така че това е от наша страна. Благодарим за това, че изслушахте за това, че застъпихте нашите предложения. Ще продължим да работим. Благодаря. Защо? казва председателката. Защо обаче искате да има фонд, който да е специално за развойната дейност? Хубаво казвате, че благодарите и че ще работите за бъдеще, но ви се зададе конкретен въпрос и защо не отговаряте? Казвате различни фондове, а не този за развойната дейност. Ако нямате какво да отговорите, хубаво. Но щом като излизате с предложение за пенсионен фонд специално за научните сътрудници и работещите в развойната дейност, сигурно имате някаква идея? Тази идея в момента е на пилотен етап и затова не говорим за някаква общоевропейска схема. Но ще има, може би, малка коалиция на желаящите с подкрепата на Европейската комисия и ще се работи по пилотен проект. Това е единствената научна общност, която е проявила интерес и когато получим информация, ще ви я предоставим. В момента ние сме много далеч от нещо, макар и бегло, наподобяващо общоевропейска система. Председателката. Сега по последната точка. Не смятам, че един фонд за научната дейност ще проработи. Да речем, един учен от Франция иска да отиде в Гърция и заплатите в Гърция са съвсем различни. Как може това да влезе в един фонд? мисля, че тук проблемите ще са повече, отколкото решенията. Ще отговоря на някои от въпросите. Солидарност, да тя си остава задължителна не само между е, хората, но и между поколенията, бедността, достойния доход. Проблемът за мен е, че след като се съкратят спестяванията в Португалия и Гърция, първите доходи, които ще пострадат, ще бъдат доходите на пенсионерите. твърде много се говори за адаптиране на пенсионната възраст към средната продължителност на живота. Да, добре, няма проблем. Да не забравяме обаче, че има много хора над 55 години, които искат да работят, но са съкратени и не могат да работят. Така че първото, което премахна холандското правителство, е да е фонда жизненост. Професионалните пенсионни схеми. Много се радвам, че комисията прави апел допълнителните пенсионни системи да, да насърчават частни обществени капиталови инвестиции. Но трябва да положим повече усилия за колективно активните начинания, тъй като трябва да бъдат включени и социалните партньори. И след това господин Дебакър, който говореше за застрахователите, които разполагат с много капитал, който могат да инвестират, но застраховането е различно от пенсионния фонд. Пенсионния фонд се управлява съвместно с социалните партньори т.е. управляват се спестяванията на е, хора, които са ги вложили. А застраховането преследва чисто търговски цели. Не, че имам нещо против него, но ще трябва допълнително да говорим. Сега, е, искам само да отговоря на зададените от вас въпроси. Кои са важните въпроси? Е, повече внимание към изграждането на нови системи мисля, че е необходимо да има повече информираност. Отчели сме зелената книга. Мобилността и преносимостта са въпроси, по които трябва да се погледне по по-различен начин. Аз говоря за мобилност не само между държави членки, но и вътре в държави членки. Ако искаме да има повече мобилност, и преферентния период за пенсионния фонд е 5 години, това е твърде дълго, защото това означава, че в тези 5 години ти не можеш да се преместиш в друга среда. И капиталът на заработодателя ще бъде загубен. И нещо по отношение на жените. Често те живеят в бедност, тъй като Пенсията им е твърде ниска. Това е по параграф 13. Очудена съм, че Европейската комисия не спомена нещо важно. И това е преносимостта на пенсиите, имайки предвид новите условия. А, призивът за мобилност а, понякога под напора на кризата, съветът казва, че трябва да се, че новото, че новото правно основание е Лисабонският договор, но съветът работи по старото правно основание, въпреки че в момента е приложим Лисабонския договор. И така, внасянето на изменения се със срок 6 януари, ще бъдат разгледани 20 и 21 февруари, компромисите ще се разгледат на 20 март и в пленарна зала през април. Така, господин Хауит междувременно е, се присъедини към нас. Разбрах, че имал проблеми с транспорта. Е, да му думата. Ще благодаря на преводачите за 10 минути отгоре. Е, господин Хауит нека да ни внесе, да ни представи своите два доклада. По първия сте докладчик по становище, по кое, водеща комисия е юридическата и вторият доклад, вие сте докладчик за нашата комисия, става дума за корпоративната социална отговорност. Much, um, Благодаря. Много се извинявам, че не можах да стигна на време. Спря тока. И така искам да съобща, че бях на глобалния форум, свързан с тези въпроси и е, имах възможност да съвсем кратко да се занимая с въпроса и в тук в Европейски парламент. Господин Ман, току-що прочетох вашето изменение на немски и съжалявам няма как да коментирам по тях. Но от предходните ни размени на мнение знам горе-долу какви са вашите позиции. Госпожа Ла Фонтания не е тук, но и нейните изменения получих само на испански. А, а, така че остава още работа за вършене през следващите седмици, но се надявам, че ще успеем да постигнем силен консенсус в нашата комисия и а, искам да а, кажа на колегите, че знам кои за тях са най-важните въпроси и ще направя всичко възможно, за да работим така, че да постигнем консенсус. Има ограничение в броя на думите. Аз също съм подал изменения, но повечето от тях се съдържат в предварително публикуваното изявление, така че няма изненади. Някои от тях са съвсем фактологични и свързани с глобалните стандарти европе... е, насоките на ООН за бизнеса и правата на човека и срещата на върха за устойчивото развитие, както и насоките на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Все още се опитвам да уточня нещата по тях, така че може да има някои неточности в моя текст. Държа да го кажа на представителите на комисията. Ако те имат повече информация, ще се радвам да ми я предоставят. Има и упоменаване на възстановяването от кризата, което няма как да е устойчиво, ако бизнесът не стане устойчив. Концептуалните насоки, разработни от комисията, са добри, подкрепям ги. Тези за малки бизнес вече бяха публикувани. Трябва да дадем своята подкрепа на комисията за тях. Аз лично въведох няколко конкретни изменения във връзка с информационните и комуникационни технологии, както и частното предоставяне на услуги за охрана. Има неща свързани и с условията за заедост и по-конкретно рамковото споразумение на ниво Европейски съюз, изграждането на капацитети и сътрудничеството с трети страни. Няколко депутати вече са коментирали по тези точки в своите изменения, така че е ясно, че ще трябва да се намерят компромисни изменения. В своите изменения настоява Европейския съюз да работи конструктивно в областта на глобалното управление в тази област и призовавам комисията да ръководи чрез даване, например, да настоява собственици и служители да се занимават с доброволчески труд и да даде пример и по отчетността. Е, подкрепям измененията от, на господин Волон е, за наблягането на социалните показатели. По въпроса за социалните етикетиране искам да е, уточня нещата с него. Не съм много сигурен, че този тип е етикет за социалност е приемлив. Е, изменението на госпожа Пападополо за южното измерение е, и на други колеги. Е, също съм благодарен за изменението за малкия бизнес и на господин Такола за професионалното образование. По всички тези съм представил собствени изменения. С добро отношение приемаме измененията на Комисията по правата на жените за равнопоставеността между половете, макар че е важно да не се повтаряме твърде много. Във връзка с компромисите, е, обръщам се към Томас Ман, е, не винаги се съгласяваме един с друг, но той а, чу много добре е, от представителите на бизнеса, че да са доволни е от новата дефиниция и е, че интелигентният микс като подход е вече възприяти на международно равнище и можем да го приемем спокойно тук. Надявам се, че ще можем да се договорим, да постигнем компромис по тази точка, защото а, на мен ми е съвсем ясно, че нещата сега стоят по-различно, отколкото преди 5 години. Изменение 20, например, говори за един балансиран подход и тук се извинявам на госпожа Бенарабато, но мисля, че тя настоява прекалено много за регулиране, така че няма да подкрепя нейните изменения и се надявам, че ще можем да намерим приемлив компромис. Можете ли да приключите тук? Добре, само 20 секунди по отношение на финансовата прозрачност. Е, измененията, които са подадени от колегите, са интересни. Ще ги обсъдим. госпожа Есея обаче трябва да преразгледа своето становище. Добре да намерим добър компромис и то възможно най-бързо, защото трябва да подам измененията възможно най-скоро. Добре, благодаря. На съвсем кратко Филип Болон, след това Томас Ман. Благодаря господин Хауит за доклада за нас е важно вие именно да сте докладчик, защото разбирате от това. Сега от комисията Юри по въпроса за доброволците в ДЕВЕ искат това да бъде задължително и освен това корпоративната социална отговорност се предлага да бъде предмет в училищата. Има 14 предложения за изменения, за да се обхванат и малките и средни предприятия. Имаме нужда от също така таблици за сравнение и оценка за това как се прилагат тези критерии. Нещо като съществуващите вече таблици за екологията. Да, наистина хубава е идеята за значката или за името, което се дава като награда на тези фирми, които най-добре спазват правилата на корпоративна социална отговорност. Това на тези фирми ще им даде допълнителен имидж пред техните клиенти и партньори. Благодаря отново. Аз съм наистина особено привърженик на тази така наречена социална марка. Благодаря. Томас Ман. Благодаря, Ричард. Ние се познаваме от много години и аз бих искал доброволният аспект да бъде запазен. Възоснова на измененията се опитах да кажа ясно, че има различия между нас по отношение на корпоративната социална отговорност. Ако видите какво става в а, Пакистан, а, ужасно е, че хора се подлагат на подобна жестока експлоатация – Нека да правим разлика между това и корпоративната социална отговорност за малките предприятия. Говорим за благотворителни ангажименти, където има възможност. Всичко останало трябва да, се, да бъде осъдено. Ако хората а, биват жестоко експлуатирани, това не може да се приеме, но трябва да има диференциран подход – между нас има разлика между доброволни ангажименти и задължителни. Нека да намерим начин да съчетаем нещата. Докладчикът иска ли да реагира? Не. Много се рад... зарадвах на компромиса от господин Болон комисията се отнася много положително към идеята за социалните етикети. Чудесно, каза председателката. Ние ще разгледаме. Ние ще гласуваме двата доклада на 14 януари. Това означава, че ще можем да разговаряме с правната комисия въз основа на постигнатото споразумение. Много благодаря на преводачите. Желая ви приятен ден и ви давам среща на 18 декември и ви приканвам всички да присъствате